Meine sehr verehrten Damen und Herren, Уважаеми дами и господа, искам да ви приветствам с добре дошли тук в Европейския парламент. Днес ще проведем една полудневна конференция, която се занимава с дългосрочното развитие и дългосрочните инвестиции в Европейския съюз. Преди да започна с дневния ред, искам още веднъж да спомена и това го знаете и вие, че ние сме потресени от това, което се случва в Япония. Лошите новини не спират и тъкмо когато си мислим, че нещата са поотихнали, Заливат ни нови а, съобщения и новини от там и въобще развитието там не може да се предвиди. Ето защо а, призовавам ви за едноминутно мълчание, за да отдадем почет на жертвите там. Благодаря ви. Също така приветствам всички представители на националните парламенти. Не много често имаме възможност да имаме тук представители на националните парламенти, които да ни гостуват тук в Брюксел. Радваме се, че много от вас откликнаха на нашата покана. 18 страни са представени, тук, както и от две камери, някои от тях. Ще ви помоля да, по, да коментирате нашия въпросник, който ние ви изпратихме междувременно. И всъщност на голяма част от тези въпроси беше отговорено, но все пак е добре да се коментира. През края на 2009 година беше създадена нашата комисия КРИС и в началото се занима с причините на кризата и с изготвянето на политически препоръки за изготвяне на мерки. Няма да се спирам на отделните аспекти, но искам само а, да се спра на най-важното. На първо място ние установихме, че Европейския а, съюз се намира на един кръстопът. И ако не поемем по правилния път през следващите години, то ние няма да можем да върнем статутквото от преди кризата. А, всъщност ще сме изостанали. Ще сме по-назад от преди. Ние също така участваме в международни форуми, било то Г20, различни събития на ООН и така нататък и целим да говорим с един глас там и да имаме един представител, който да ни представлява. Имаме нужда от силна комисия и силен комисар, който да отговаря за а, тези въпроси. Виждам обаче, че между временно са, решени, са взети междуправителствени е, решения, решения, които са взети зад гърба на Европейския парламент. И също и ваши национални парламенти в някои случаи е, не са допитвани при вземането на тези решения. Решаващо е за конкурентоспособността да има една модерна инфраструктура. Това обаче може да стане само ако работим на международно ниво. Това се отнася за енергийния сектор, е, за дигиталния дневен ред, за логистиката, за транспорта и така нататък. Тези инвестиции в инфраструктура могат е, да бъдат финансирани с еврооблигациите – по този въпрос ще говорим по-късно. Също така искам да кажа, че трябва да окажем съдействие на малките и средни предприятия, които представляват гръбнака на европейската економика и трябва да им помогнем да се развиват и във бъдеще, така че те е, да продължат е, да съставляват тази стабилна част на европейската економика. И така, е, сега искам да спомена, че от е, месеци ние посещаваме националните парламенти, обсъждаме въпросите, е, които са свързани с нашата комисия КРИС. И ние се опитахме на място а, да си създадем а, впечатление от ситуацията на място. Разбира се, ние се срещахме с представители на националните банки, националните парламенти, на правителството. Е, бяхме в Португалия, в Испания, в Обединеното кралство, в Берлин, в Германия и следващата седмица в понеделник и вторник ще, се, ще сме в Атина, където на място ще се запознаем с развитието в Гърция. Е, нашата конференция ще се проведе в две части. Първата част ще хвърлим светлина върху необходимите а, дългосрочни инвестиции, за, за да се създаде растеж и заетост. Знаете, знаете че без растеж и а, ам, стабилна заетост няма а, да се преборим с кризата. Втората част ще се занимае с следния въпрос да се гарантира, че стратегията Европа до 2020 ще бъде изпълнена във всичките й насоки. Прави се опит Европа да се направи най- благоприятното място за инвестиции и за конкурентоспособност. Първият ни оратор е Томас Миро. Той седи от лявата ми страна. Той работи в Европейската банка за възстановяване и развитие от 2008 година. Той много успешно изготви мерки за преминаване през кризата. Преди да поеме този пост, той е бил държавен секретар на Министерството на финансите в Берлин. И за сегашната му позиция е от голямо предимство за това, че е бил в държавната администрация, в економическата сфера. Ние ще чуем неговите уводни думи, но преди това искам да кажа нещо. След това ще коментираме темата най-вече, първо, най- от така наречената тройка. Знаете, че предишното председателство на Европейския съвет беше Унгария, следващото е, е Извинете, предишното беше бългийското, сега унгарското, следва полското и първо ще чуем представителите на тези парламенти от така наречената тройка. След това ще чуем представителите на останалите национални парламенти. И така, господин Миро, имате думата. Much, Chairman, and... Благодаря ви, господин председател, госпожи и господа. Благодаря ви за поканата и за любезното представене. За мен е чест тази възможност да обменя мнения с вас, представители на европейските граждани на общо, европейско и национално равнище. Благодарен съм, че споделям тази покана, покана с високо уважаемия си колега, председател на Европейската инвестиционна банка Майштат, с когото току-що подписахме ново всеобхватно споразумение за сътрудничество, е, по което като трета страна е, се включва и Европейската комисия. Благодаря ви също така, господин председател, че посветихте ценното ни време тук е, на всички ни, за да говорим за едно от най-тежките предизвикателства на нашето време, именно как да вдъхнем нов живот, оживление в реалната економика като двигател на динамичен и устойчив растеж. Както знаете, економиката на Европа е, се върна към е, темповете на растеж миналата година и общо за Европейския съюз през 2010 година се отбелязва ръст от 1,8%. При все това е на лице все още значителна неопределеност, усилията да бъде укрепена еврозоната не отслабват, повечето западноевропейски страни са, изпр... са изправени пред тежки бюджетни предизвикателства. Междувременно темповете на растеж Централна и Източна Европа в значителна степен все още се определят от външни фактори, от състоянието на по-напредналите стопанства и от цените на суровините. При все това обаче е на лице една по дълбока причина за неотслабващата ни тревога. А именно опасението, че редица от слабостите, е, които бяха изострени от кризата, все още не са преодолени. Разбираемо е, че това не бе възможно в разгара на кризата. Но идните години ще бъдат от съществено значение за прехода ни към един нов, по-устойчив модел на растеж. Според мен три са областите от първостепенно значение. Първо, укрепването на реалната економика. Европа е длъжна да съживи своята дългогодишна и богата традиция в промишленото производство на висококачествени промишлени изделия. Нашите економики не могат да, да се осланят единствено на финансовия сектор, на строителството и на услугите. Европа е, би следвало е, да се възползва от е, технологическото си лидерство в света и да влага средства в създаването на високообразована работна сила – Така че както господин председателят вече посочи, да се насърчава устойчивото развитие на малките и средните предприятия като източник на заетост и растеж. Това ще изисква промени както във всяка страна по-отделно, така и нови усилия на общоевропейско и международно равнище. Някои от източните държави членки на Европейския съюз все още не са привършили своите реформи, в това число в областта на приватизацията и усъвършенстването на стопанската среда, благодарение на които реформи би могла да се повиши конкурентоспособността и растежа на частния сектор. Много от тези проблеми обаче могат да въжат и за някои от западноевропейските държави членки на Европейския съюз. Наред с това, единият пазар следва да бъде доразвит доизграден, за да могат да бъдат опозатворени сравнителните предимства на отделните страни в хода на економическата интеграция. Оставащите препятствия в това отношение са трудно доловими, но не по-малко важни. Нека ви дам три примера. Директивата за услугите, прията от Европейския съюз, все още изключва от приложното си поле редица сектори на услугите, които биха могли да извлекат полза от порасналата конкуренция и потребителски избор в условията на една хармонизирана нормативна уредба. Нещо повече, твърде далеч сме, трябва да призная, от един действително единен вътрешен пазар на услугите. По-нататък, взаимното признаване на образователните и професионално-квалификационни степени все още е ограничено, което ограничава и трудовата мобилност. И на трето място, в източна Европа, стопанските субекти все още твърде често с трудности е, едва успяват да се съобразят с стандартите на Европейския съюз, а в някои случаи това въжи и за държавните органи. При наличието на необходимите стимули, например една новаторска данъчна система, която възнаграждава труда и санкционира вредата нанесена на околната среда, ние бихме могли да създадем необходимите условия за възстановяването на най-съвременно промишлено производство. Втората област, която следва да бъдат насочени усилията е предефинирането на финансовия сектор. Една от последиците от кризата би следвало да бъде въвеждането на нови регулативни и надзорни изисквания за укрепване на сектора. Базел 3 ще доведе до нарастване на капиталовите изисквания и до въвеждане на допълнителни провизии, които да възпрепятстват непредпазливото поемане на рискове. И, и ние приветстваме тези мерки. В източна Европа укрепването на финансовата система ще означава също извличането на правилните поуки от а, вредните последици от а, ползването на заемни средства в чужда валута. И това е от съществено а, значение за въвеждането на всички необходими реформи за присъединяването към еврозоната или пък за онези, които не могат или не биха могли да се присъединят към еврозоната за изграждането на местни валутни пазари и пристъпването към кредитиране изключително в местната валута. В същото време трябва да направим така, защото финансовият сектор отново да се превърне в слуга на реалната економика, а не в самоцел. Проблемът е, под наслов твърде голям, за да се провали, все още не е решен. Всякакви дисбаланси и диспропорции отново се наблюдават в системата. Силното презгранично регулиране и надзор са от решаващо значение за укрепване устойчивостта на системата тъй, защото реалният сектор, сектор на предприятията, да получи достъп до финансиране. И третата област е за така нареченото позеленяване на економиката. Излизайки от кризата, благодарение на новаторски продукти, европейската економика има уникалната възможност да извърши преход, да се откаже от прахосническата, увреждаща околната среда система на производство и потребление. Все още нерешени са предизвикателствата за изменението на климата. Както се вижда в много от страните в региона на Европейската банка за възстановяване и развитие, тук не става въпрос за един нулев резултат. А именно, въвеждането на нови технологични решения струва пари, но твърде често ползите от това технологично усъвършенстване не са равни на разходите, те далеч превишават разходите. И особено ако в е, е, източна Европа не бъде решено това предизвикателство, е, това ще има последици не само за опазването на околната среда, а и за конкурентоспособността на източноевропейските економики. Естествено, подобна стратегия на растеж се нуждае от масирани капиталовложения, и тук основният въпрос е как да се финансира всичко това в условия на болезнени, трайни ограничителни мерки. Вероятно опитът натрупан от е, Европейската банка е, би могъл да послужи в това отношение. Какво правим ние по същество в банката? Ние мобилизираме средствата на частния сектор за инвестиции в региона, в една широка гама от стопански дейности. Финансирахме Volkswagen при първите му опити да установи производство на автомобили в Русия. В същото време дадохме възможност на едно полско предприятие като Барлинек бързо растящ производител на дървесни плоскости, да разшири производството си чрез износ в Украина. Кое ни прави нас, Европейската банка, привлекателни за инвеститорите? Ние разполагаме с ресурс. И освен това сме готови да отпуснем този ресурс не в конкуренция с частните кредитори, а когато други източници на финансиране просто няма. Ние сме готови да споделяме риска с търговските си партньори и да водим този риск над чертата по баланса. Ние сме се доказали на практика в отговорното си отношение към риска, в консервативното благоразумно отношение към финансирането. И това дава своите положителни резултати. Ние инвестираме в амбициозни проекти, които водят до промени в цялата економика, но едва след изчерпателен анализ на риска от наша страна. Ние поемаме отговорен риск, благодарение на който се създава заетост и стабилен растеж в реалната економика. Благодарение на всичко това, ние реагирахме на финансовата криза по един бърз, решителен начин и сме готови да се справим и с нови предизвикателства, например в Египет и в североафриканския регион, ако нашите акционери ни възложат такава задача. Сега, е, нека бъдем наясно. Аз не твърдя, че моделът е, на една държавна институция с кредитен рейтинг 3 пъти А, собственост на 61 правителства, плюс Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка, може да бъде образец за целия финансов сектор като такъв. При все това обаче, подходът на Европейската банка за възстановяване и развитие към економическото развитие ни навежда на мисълта за една по-широка полука, която мисля може да бъде от полза за правителствата и другите институции в политическите им цели. Все по ограничените държавни ресурси, в това състои полуката, могат и трябва да бъдат успешно допълнени от частни ресурси за резултатно, действително постигане на държавните политически цели. Целта тук е държавният сектор, да, частният сектор, извинете, да получи необходимите стимули, така че да се захване с дейности, които са от полза за економиката като цяло. Този подход има две положителни страни. Първо, е, би бил полезен за държавната казна. Европейската банка за възстановяване и развитие се опитва да обслужва целите на държавната политика, като при това реализира печалба. Е, миналата година е, близо милиард и половина е, бе печалбата ни. Но нещо, което е по-важно дори от това е, че подходът на Европейската банка към економическото развитие се основава на предпоставката, че е по-добре да се привлече изобретателността на частния сектор – за изнамирането на творчески и ефикасни от гледна точка на разходите решения за постигането на държавните политически цели, отколкото държавният сектор да се захване само и сам с това или в най-лошия случай против волята и интересите на частния сектор. Този подход все пак се нуждае от известни държавни средства, но е, при това по един много предпазлив, много внимателен начин и отново е, примера на, на Европейската банка, внесения от нашите акционери капитал не възлиза на много повече от 5 милиарда. А общо економическата ни капитализация възлиза на около 30 милиарда към днешна дата. Трябва да признаем, че нашите инструменти за сътрудничество с частния сектор са е, специфични. Те характеризират една банка за развитие, каквато сме ние. И това особено въжи за съфинансирането с участието на партньори от частния сектор и за инвестирането в проекти на частния сектор. При все това, обаче, аз съм убеден, че този общ принцип далеч надхвърля по своята значимост нашата собствена сфера на дейност. Правителствата имат преки политически лостове, с които да повлияят върху рентабилността на стопанската дейност в частния сектор чрез е, фискални и е, регулаторни инструменти. В областта на екологосъобразните капиталовложения един особено красноречив пример е, е една добре дефинирана, пригодена цена на въглерода. Държавният сектор и вие е, като политически органи и законодатели е, имате решаваща роля за всичко това. Вземаните от вас решения могат да създадат необходимата рамка, която да насърчава отговорното поемане на рискове в името на устойчивия растеж, вместо да се стимулира безотговорното поемане на рискове, което на свой ред води до нови и вероятно още по-тежки финансови катастрофи. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Миро, за вашите уводни слова. Сега преминаваме към изказванията на представителите на националните парламенти, както представителите на нашия Европейския парламент. Първо искам да изразя моята... Ще продължа на френски. Мога да констатирам, че господин Жак Далор се присъедини към нас преди няколко минути. О, изключително сме щастливи, че се озовахте на нашата покана. Благодаря ви. Тази вечер той ще говори по време на нашата вечеря. Той е човекът, който наистина изведе на преден план единия вътрешен пазар. И ние с нетърпение очакваме неговата реч тази вечер. И сега преминаваме към дискусията в рамките на първата част. Господин Миро така обстойно ни представи нещата. Първо искам да дам думата на представителя на унгарския парламент, след това на представителя на унгарското председателство, господин Лукс. Може би по... не произнасям правилно името му. След това ще ще чуем представителя на полския парламент. Това са представителите на така наречената тройка. Имате по 3 минути ви моля да се придържате в рамките на 3 минути. Времето ни е ценно. А пък да речем, представителите на Европейския парламент имат само 2 минути, така че вие сте привилегировани. Е, Благодаря, господин председателю. Аз искам да поздравя всички тук присъстващи най-сърдечно и благодаря за възможността да съм тук и да кажа нещо по въпроса, който обсъждаме днес. За Унгария е много важно да се преодолее кризата, да се генерира, генерира растеж. Чрез растежа ще е, могат да бъдат премахнати дисбалансите и ще се засили е, заетостта. В света виждаме едно преструктуриране на економическия сектор – и ето защо е важно Европейския съюз да се придържа към изпълнението на стратегията Европа до 2020 година. От изключително голямо значение ще е за Европейския съюз да се справи с економическата и финансова криза. Не трябва да позволяваме тя да се задълбочава допълнително. Както господин Миров каза, трябва да изготвяме нови економически стратегии за Европейския съюз, да говорим с един глас. И в тези рамки трябва да очертаем тези аспекти, които ще доведат до това економическата и финансова стабилност на Европейския съюз да бъдат изведени на преден план, както и растежа, разбира се. Важно е да се справим с високия процент на безработица, да подкрепи малките и средни предприятия, иновациите, да изясним въпроса с патентните разрешителни, и също да създадем един ам, инструмент за стабилност, да помогнем на тези, които се намират в периферията на Европейския съюз и на трудовия пазар. По този начин, за този инструмент ще може да се гарантира едно по-ефективно изпълнение на целите във всяка една държава членка. И така, приоритетите, които ще се очертаят в рамките на Европейския съюз, трябва да бъдат подкрепени от нас. Ние ги подкрепиме при всяка инициатива, която предприемаме. И разбира се, ам, при изпълнението на целите в рамките на Европа 2020 година принадлежат въпросите свързани с управление на водата, с енергетиката, с екологията. Що се отнася до водата, има много региони, в които има недостиг на водни ресурси. По отношение на патентите, необходими са научно, научни изследвания, но и финансирането не трябва да се а, подценява. Също така трябва да се обърне внимание и на а, общата селско-стопанска политика и чрез изпълнението на тази политика трябва да се създаде стабилност, економическа стабилност в много други сектори. Микрофон, моля. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин Мирал, благодаря много за вашето представяне. Преди да преминем към темата, искам да изразя пълната подкрепа на Белгия за сключените споразумения. Искам да благодаря на господин Барасо и господин а, Ван Ромпой, както и на националните лидери, които работиха по социалния модел. Както винаги, а, има широко съгласие в нашия парламента, че Европа оформя бъдещо, социално-економическото ни бъдеще. Сега ще премина на а, холандски и искам да разделя изказването си на четири части. Първата част, уважаеми колеги, имаме политически дълг да направим така, че натискът върху нас поради економическата и финансова криза да не се повтори да накоплаците плащат това. Трябва да сме сигурни, че националните ръководители трябва да бъдат на висотата на своите задължения. Искам да се възползвам от възможността да подчертая, че когато се говореше в Белгийския парламент, се заяви, че Економиката може да се възстанови само ако провалилите се банки не бъдат подкрепени от държавния сектор. Имаме инфраструктурни проекти за физическо прехвърляне на данни. На трето място научно изследване, нужна изследователска и развойна дейност. Ние бихме искали малките и средните предприятия да бъдат на предна линия. Прави се опит да се въведат реформите по база от три в сектора, но това не бива да стане за сметка на банките. Е, Европейски инвестиционен фонд би могъл да подкрепи търговията в редица държави, но а, това ще представлява проблем за малките и средни предприятия. И така, господин председател, това бяха а, бележките на Белгийското председателство. А сега Палското председателство, господин председател, дами и господа, първо бих желала да благодаря на господин Миро, председателя на президента на Европейската банка за възстановяване и развитие за много интересната презентация. Искам да му благодаря за всичко, което неговата банка прави и продължава да прави в Польша и в други държави. Ние се надяваме, че и за бъдеще банката ще допринася все повече и повече и ще се ангажира с решаването на економическите и финансовите проблеми на Европа. Дами и господа, широкия интерес към нашия дебат подчертава, че ние всички сме разтревожени за бъдещето на Европа. Аз мисля, че всички разбираме, че независимо от публичните изявления, ситуацията се осложнява все повече и повече от гледна точка на финанси, на економиката и на социалните аспекти. Безработицата расте, липсва чувство за социална сигурност, хората са все повече и повече разстроени. Всичко това води до радикални позиции. Различни кризи, политически, в изхранването на света и други кризи ни а, кар да приемем добре обмислени действия. Въпреки това, до този етап, на този етап мерките не са адекватни според потребностите. А, индивидуални интереси получават а, се предпочитат пред интересите на общността. Лисабонската стратегия всъщност не засилва европейската позиция по отношение на, Европе... на Съединените щати, Китай и други държави. Трябва да бъдем много самокритични и трябва да кажем, че Европа все повече и повече изостава. Имаме. Изразява се скептицизъм на европейско равнище ние може да кажем, разбира се, че някои от тези становища не са оправдани, може и наистина да е така, но следва да бъдем прагматични и трябва да разгледаме и най-мрачния сценарий. Дори една добра диагноза няма да бъде достатъчна, ако не действаме без да поставяме на карта постиженията на европейските институции. Реакцията на кризите не беше достатъчно ефективна и не беше достатъчна. Струва ни се, че ръководителите а, приемат а, все по-противоречиви решения, които ще засегнат децата ни и а, внуците ни. Сега сме изправени пред нов, нова, ново предизвикателство стратегията Европа 2020 година. Каква да бъде тази стратегия и как може да я постигнем, ако нямаме необходимите средства? Трябва да имаме финансови ресурси, които да са адекватни на предизвикателствата. И ако ограничим тези ресурси и ако риска е висок, тогава целите на стратегията Европа 2020 няма да бъдат реалистични. Задача на националните парламенти е да убедят съответните си правителства, че бъдещето на Европейския съюз и на еврозоната зависи от солидарността. Трябва да компенсираме а, несъответствията в развитието и европейския влак с 27 с 27-те си вагона да може да върви напред. Благодаря. Сега давам името на Иляна Иванова, която е представител на ЕНП. За две минути. Черман, that... Благодаря, господин председателю. Искам да кажа, че нашата съвместна работа в рамките на нашата комисия през миналото полугодие и тази година отразяваше последствията на кризата и ние се опитвахме а, да дадем предложение за адекватни мерки, за да се откликне на тази криза. Важно да се създаде една обща координация на европейско ниво, която да контролира изпълнението на мерките свързани с кризата. Трябва да има устойчиво разходване на средствата в някои държави членки. Необходими са структурни реформи и намаляване на степента на задлъжнялост. Разбира се, дефицитите и дълговете не могат да бъдат намалени за един ден. Необходима е економическа координация. Необходими са, разбира се, економии, но те не са единственото решение. Трябва да има а, сигурност на економиката, трябва да има дългосрочни економически политики. Да, имаме стратегията Европа до 2020 година за растеж и заетост. Ето това е една добра визия за дългосрочно инвестиране. Съгласни ли сме с господин Миров, че трябва да се засили економиката и нашите усилия трябва да са насочени върху засилване конкурентоспособността на Европейския съюз и да се отключи потенциала за заетост и растеж. Малките и средни предприятия са в ядрото на единния европейски пазар и им трябва да се улесни техния достъп до средства и до постиженията на а, иновациите и на учните изследвания. Аз съм представител на една нова държава членка, една държава членка, която не е еврозона, в еврозоната и смятам, че на такива държави членки трябва да се дадат равни възможности и да определят по същия начин своите приоритети за развитието на економиките си. Така, по този начин ще се създаде добавена стойност за всеки един европейски граждани. И така, следващия представител от България, господин Делян Добрев.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 Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, няколко проблема трябва да бъдат засегнати. Първо, финансовата стабилност. Това е най-важният въпрос, който трябва да се занимаем и на следващо място да се окаже подкрепа на економиката на малките и средни предприятия, което ще доведе до голям растеж. И по този начин ние ще постигнем стратегическите цели в плана за Европа до 2020 година. Нашия основен проблем е прекомерната задлъжнялост. Този проблем трябва да бъде решен. Това трябва да стане внимателно с съответната предпазливост. В България имаше процедура за свръхзадлъжнялост през 2010, но тази процедура беше замразена и през 2011 очакваме дълга да е в дефицита да е 2,5%. Има няколко фактори, включени в пакта за стабилност и растеж. На първо място е бюджетният дефицит трябва да е гъвкав, да не надхвърля 3%, трябва да се определя от економическия растеж в зависимост от цикъла малко по-нагоре или малко по-надолу, но в рамките на тези 3%. Също така, фин... публичните инвестиции не трябва да хвърлят 37%. Данъчните политики трябва да са последователни, не трябва да се променят една година за друга, така че да се поддържа една стабилна економическа среда. Предвиждаме данъчните ставки да бъдат променени в България и то това ще стане, ако предложението бъде прието от две трети от представители на депутатите. По този начин инвеститорите ще имат доверие в нас и така ще се гарантира дългосрочен растеж и заетост. Относно финансовата стабилност и оказване на подкрепа на економиката като цяло и най-вече да се окаже съдействие на малките и средни предприятия. Ние смятаме, че Европейския съюз а, ще може да постигне своите дългосрочни цели, свързани с инвестиране, което доведе до заетост и растеж. От Чешката република. Předsedo, vážení kolegové a kolegyně, dovolte, abych vás pozdravil jménem České delegace а в първи řadě bych chtěl познам... Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да заявя, че след 10 години а, на, на, на този си пост. Аз съм разговарял с много посетители от Европейския парламент у нас и а, а, малцина бяха а, а, толкова висококачествени, като колегите водени от господин Клинц и господин Карс. Целта на тяхто посещение бе е, да обсъдим задълбочено намаляването на държавния дефицит и свързаните с това въпроси. Удовлетворен съм от това, че сте публикували документ е, в тази връзка. Надявам се да упорствате все така в работата си, обикаляйки парламентите е, от Европа. Е, между другото, в публикувания доклад има една иллюстрация, един фотос на Карловия мост. Нека отбележим, че в историята на моста, на Карловия мост, има няколко случая на природни бедствия след наводнения, а, а, а, знаете и при последното, този мост пострада но бързо бе възстановен. Е, и е, това за мен е символ. Е, хората така или иначе успяват да преодолеят най-тежките бедствия, които се стоварват на, на главите им. Благодарение на, на вашата работа и, и, и благодарение на езиковия превод на публикувания документ. Всички може да се запознаете с позицията на чешкия сенат. Сега по същество, а ние нерядко говорим за солидарността. Изключителна ценност, неотменима ценност, особено за онези, които са в нужда. Но все пак бих искал да отправя едно предупреждение. Не бива благородното чувство на солидарност да се превръща в догма, в идеология е, и да поражда пасивност и парализа у нези, които се нуждаят от чуждата помощ. Благодаря. Сега колегата Лисен Хасмарай от Финландия. Kiitoksia ja kriisivaliokunnan ясен. Haluaisin sen sanoa, että tämä kriisi... Аз също съм член в комисията по кризите. Кризата не е преминала. Миналата е, през почивните дни имах се състоя срещата на върха. Имаше представител на Португалия. Знам, че Португалия въведе много тежки и стрикни мерки в е, страната. Да се надяваме, че те ще покажат резултати в скоро време. Относно това, което каза господин Миро за последствията за реалната економика, смятам, че тези последствия трябва да бъдат поставени на първо място. Важно е и е ясно, че финансовия сектор трябва да служи на реалната економика. Дали сме си взели полуки от е, тази криза? И да, и не. Банките ще бъдат подложени на нов стрес-тест и да се надяваме, че резултатите ще са достоверни, но Европейския е, съюз няма да има възможност да окаже влияние върху този стрес тест, защото е, провеждането му е в компетенциите на националните правителства. Господин Клинт също каза а, нещо в тази насока, че има фалшиви стимули, че банките взимат а, погрешни решения. И въпреки всичко ги прилагат, въпреки че знаят, че са погрешни. Значи, от, а, с този пример искам да кажа, че от една страна не са взети полуки от а, тази криза. Хубаво е, че провеждаме това съвместно заседание Важно е да се видя с представителите на националния парламент от моята държава членка. Европейския съюз може да вземе правилното решение. Обаче ние виждаме, че евроскептицизма се засилва и там се крие опасността пред която е изправен Европейския съюз, а именно в бъдеще да може да взима тези важни решения. На следващо място, националните парламенти носят е, една специална отговорност. Целите, свързани с стратегията от 2020 година, трябва да бъдат взети на сериозно и да се работи в тази насока. На следващо място – всички а, национални парламенти трябва да бъдат взети предвид. Да, има и ам, положителни отговори на въпроси, зададени от комисията КРИС. За това, че трябва да а, бъдат предприяти мерки, за това, че трябва да бъде взет предвид данъка върху финансовите транзакции. Трябва да има връзка между финансовите пазари и реалната економика в тази връзка да бъде въведен данъка върху финансовите транзакции. Вече два пъти беше засегнат този въпрос в Европейския парламент, веднъж с доклада на Ани Подимата, който беше гласуван в Страсбург. И така, Европейския съюз има нужда от собствени средства. Това ще е една добра основа за предприемането на економическите мерки. Съжалявам, че превиших времето си. Благодаря, казва председателя. Сега представителя на ам, австрийския парламент. Благодаря, господин председателю. Искам да се позова на това, което господин а, Миро спомена. Разбира се, имаме една система, която работи с деривати и с финансовия пазар на глобално ниво и имаме една реална економика, която създава реални економически продукти. Обаче понякога решенията, които се взимат, не а, се оказват нерентабилни. Имаме един процес, който се точи от десетилетия. Въпрос е как ще се справим този проблем. Ако не решим този проблем, то тогава няма да има устойчив растеж в Европейския съюз. Виждаме, че през последните 15-20 години растежа не е бил устойчив в западните държави и това е един проблем, с който трябва да се занимаем ние отново трябва да преоткрием ам, модела за генериране на растеж, моделът, който е бил създаден и прилаган след Втората световна война. Банките трябва а, да балансират а, между спестявания, депозити и а, кредити. Радвам се, че а, ние дискутираме тов, този въпрос тук. Ние говорим най-вече за това как да регулираме финансовите пазари и банките, но от друга страна е важно как да се а, създаде най-добрия модел за финансиране. Трябва да говорим и за това, а, не трябва ли а, банковия сектор да финансира по друг начин и да бъдат прехвърлени функции към банковия сектор, които до а, сега не съществуваха. Сега господин Ахмет Лауе от Белгийския сенат. Euh, Благодаря, господин председател. Аз по същество съм съгласен с току-що казаното от австрийския колега. Бих искал просто да, да подчертая е, този елемент от доклада, който е представен на Европейския парламент, а именно, че е, е, финансовите транзакции са на обща стоеност 3 е, милиона милиарда годишно и а, а, а реалната економика има дял от едва 2% от тези 3 милиона милиард. Тоест, реформата, която въвеждаме по-настоящем за регламентиране на финансовия сектор, е, ми се струва недостатъчна за, за свиването на този, на този балон е, в интерес е, на частния сектор, на, на реалния сектор. Тоест твърде много има да правим и моето безпокойство е толкова по-сериозно в контекста на работата по въвеждането на Базел 3 фактически зад балансовите операции на банковия сектор не се отчитат достатъчна степен и по Базел 3 и, и това е сериозен недостатък. И на трето място, с което бих искал и да приключа, аз не бих искал тук да се изказвам а, а, окончателно по въпроса знаменития въпрос, альтернативата между економиката на търсенето и економиката на предлагането, бих искал само да подчертая, че през 30-те години а, положението на работещите се е влушило, относителният дял на трудовите възнаграждения от брутния вътрешен продукт е намалял значително и по същество ние не бихме могли да търсим економическо оживление без да вдъхнем нов живот на потреблението. И аз се изказвам в подкрепа на едно по-оптимално разпределение на богатството, е, в интерес на трудещите се, които страдат през последните години. Благодаря господин Оли Шмидт от името на либералите. Благодаря, господин председател. Е, съвсем уместно е, вие споменахте е, въпроса за енергийната политика е, в Европа. Е, също така, е, с голямо удоволствие чух да споменавате Северна Африка. От съществено значение за нас в Европа е вместо да се занимаваме с бежанците, да, разбира се, ние трябва да си поем отговорността в това отношение, но по-добре би било да купуваме произведенията, продуктите на тези е, страни от Северна Африка. И а, ако всички тук се постараем да, да променим съществени елементи от политиката си в Европа, толкова по-добре. И последно бих искал да коментирам въпроса повдигнат от колегата Иванова. Въпроса за еврото и за пакта за еврото. Аз съм особено обезпокоен. Аз съм от страна, която не принадлежи към еврозоната. Белгийското председателство, тук представителя на Белгийското председателство изрази високата си удовлетвореност. Вероятно аз бих могъл да бъда удовлетворен от нещо друго, но съм крайно разтревожен, че така ще се получи една разцепена, разединена Европа. Страните от еврозоната ще си вървят на една скорост, а онези отвън, по, по покрайнините на еврозоната, на друга скорост в резултат от което е, ние общо взето е, ще, ще трябва да приемаме е, решенията да бъдат поставени пред свършени факти от страните от еврозоната. Не към такава Европа, според мен, трябва да се стремим. Подобно развитие на нещата би било в е, не само за единния пазар, а и за неговата дългосрочна устойчивост. И добре би било тук, тази вечер, вероятно, един от символите на Европа, господин Делор, да ни каже той как гледа на, на нещата, които стават в, в Европа, на, как гледа той на общностния метод, е, чието прилагане, опасявам се, е, не може да се похвали с кой знае какви успехи е, до сега. Благодаря. Сега представителя на немския Бундесрат. Благодаря, господин председател, благодаря за поканата. Искам да кажа, че аз бях и финансов министр като представител на провинция пан Въртенберг. За нас точките сега няма да ги казвам подред, но 7, 8, 19, 113, 115, 121, 147, 139, 185, 2019. Може след това да ги прочетете. На второ място е, искам да се присъединим към казаното от австрийския ми колега. Основният проблем не беше назован. И така, ликвидност та продължава да расте стремглаво. Няма никакви полуки, е, които да са взети от е, кризата. и продължава да се инвестира не в реалната економика, отново в финансови продукти, защото доходността е по-висока. И така, опитите за саморегулиране няма да функционират, вие го знаете, и в бъдеще няма да функционира такъв тип а, методи. Също така, а, трябва да се вземат предвид различията на регионално ниво. Батен-Вюнтерберг, там а, в тази провинция има много малки и средни предприятия но те не са засегнати много от кризата, но те имат нужда от повече време, за да извървят този труден път и да се стабилизират отново. И така, трябва да се вземат първат инструментите, които да засилят економиката на следващо място. Вие ни изпратихте един въпросник, свързан с инвестиционната политика. Трябва да се мисли за револвиращите фондове и за това да се вливат финансови средства Европейския съюз, Европейския съюз в тези револвиращи фондове. На следващо място, смятам, че Европейския съюз трябва да помисли за едно ново законодателство за фалиращите дружества. трябва тези, които се занимават за спекулации, а, да, да бъдат обявявани в алит, а не да речеме отделните а, частни а, лица и малки фирми. Следващия представител. Падре. Е, Бих желал да благодаря на господин Миро за неговото експозе. И аз мисля, че въпроса е свързан с модела за растеж. Съгласен съм, че трябва да се засили реалната економика. Също така, че трябва да се направи економиката по-зелена и да се реформира финансовата система. До тук добре, но как да се направи това? Две години след началото на кризата ми се струва, че по този въпрос сме съгласни, че можем да кажем, че проблем е свързан най-вече с функционирането на финансовата система. Мерките, които бяха взети, са въвеждането на една нова рамка, на по-ефикасен контрол. Всички тези мерки са доста ограничени. И ние виждаме, че сектора в 2010 година успя да намали а, ползите, както в а, реалната економика, така и пакета на мерки на финансова дисциплина, които бяха взети. Естествено, трябва да се намали дефицит, естествено, трябва да се намали длъж... задлъжнялостта. Но как е възможно да се задължат всички държави? Аз не говоря за Гърция, тя е един специален случай. Как ще може да накараме всички държави да намалят разходите си за образование, за здравеопазване, да намалят инвестициите си в инфраструктура. Познаваме ли какви са нашите отговорности към бъдещите поколения? Ние говорихме за работната сила, но ако намалим всички тези възможности, не можем да помогнем на усилията на Европа за едно по-добро бъдеще. Може би тези политики са твърде частични. Ние рискуваме да изгубим едно цяло поколение. Съгласна съм с това, което беше казано за засилването на конкурентоспособността в Европа. Това е необходимо. Но може ли да използваме един и същи модел, например на германския модел и да задължим всички да прилагат този модел? Възможно ли е всички държави членки да прилагат един а, модел, който ще бъде а, откъснат от тяхната економическа и социална действителност? Колегата Фейо, представител на НП от Португалия. Благодаря, господин председател. Като евродепутат от Португалия и член на комисията КРИС, в двете си минути искам да споделя с вас две идеи. Първо, не можем да решим проблема с, за кризата с мерки на финансови ограничения. Ние обсъждаме мерки за намаляване на разходите, но не се говори много за структурни реформи, например реформи в сферата на инвестицията, на пазарите, на пазарите на труда, подкрепа за малките и средните предприятия, финансовите системи, данъчната политика. За държавите в еврозоната стабилността трябва да бъде паралелна на растежа. Растеж при това не само на еврозоната, на целия Европейски съюз. Трябва да стане ясно, че трябва да имаме национални решения на европейско и е, решение на европейско равнище. И нека да използваме европейското 6 месечие. Нека да използваме правителствата, за да може да проведем редица политики, които да решат проблемите, поставени от кризата. Европакта, който беше договорен миналия петък, може да се окаже нещо положително. Това може да бъде един механизъм, който да ни позволи да решим нещата. И ние се надяваме, че това ще доведе до една Европа, която ще се развива на една скорост. Необходима ни е повече Европа, повече интеграция, повече солидарност и споделени виждания, общи виждания. И, а, националните парламенти са много важни, а, защото те обсъждат а, вътрешните политики. Хан Гобер от Националното а, събрание. Благодаря, господин председател. Вие говорихте за Лисабонската стратегия. В началото искам да се присъединя към вас и да а, споделя е, впечатлението си за този неуспех. Е, в този момент е, нашите граждани не могат да решават проблемите си. Искам също така да кажа нещо, което вече беше казано няколко пъти за, за длъжността. В периода, в който живеем, не можем да решаваме проблемите с дълга, като го оставяме на децата си трябва да... Не можем да си представим, че този въпрос може да се реши кът, е, само с намаляване на разходите, е, както често се говори, защото това означава намаляване на разходите за образование, за здравеопазване и това се отразява на бъдещето. Когато говорим за социално сближаване, е, може да се решат проблемите чрез въвеждане на нов данък върху реалните приходи доходи на нашите граждани. Искам също така да повдигна въпроса за а, тъй наречения а, нов растеж. Въпросът е как да го финансираме и как ще финансираме в краткосрочен и дългосрочен план. Това е една система на европейски заеми. Не би трябвало да се замести с, дълг на Европейския съюз, с дълг на нашите държави. А по въпроса за средствата на Европа, който се повдига много често и по който се сезира Европейския парламент за данъчното облагане, това е един въпрос, който засяга засяга всички наши граждани, проблема за банките, не можем да а, да а, работим за бъдещето, без да се интересуваме от отклоненията, които съществуват в нашата банкова система и а, които следва да бъдат уредени. Благодаря, Джан Карло Джорджети. Пана? Няма го, може би. Добре, тогава Елиза Ферера от социал-демократите. Благодаря, господин председател. Кризата хвърли светлина в Европа и показа, че Европа разполага с много ограничени възможности да реагира на тази криза. В момента нямаме средносрочна и дългосрочна визия. Трябва да действаме, а не да реагираме. Междуправителственият подход е засилен от кризата. Общностният метод загуби. Трябва да имаме това предвид. Европа направи известен напредък, първо в финансови надзор. Това са основни условия, но те не са достатъчни, за да можем да решим проблема с кризата. Кризата в еврозоната ясно показва някои от проблемите, пред които е изправена Европа. Финансовата криза стана криза на реалната економика, след това стана социална криза, след това стана криза на дълга. И тази криза може да се разпростре и да засегне политическия живот и европейските институции, което би било фатално за европейския проект. Ние нямаме проблем с външен дисбаланс, както а, този проблем фигурира в доларовата зона, но нашия растеж е недостатъчен в един глобализиран свят и на второ място има значителни разлики в економиките на еврозоната. Нещата се влушиха поради факта, че от една страна, че се използва един а, о, еднакъв подход и това беше доказано в а, доклада за а, надзора за 2010 година. Трябва да се върнем към старата програма на конкурентоспособност и сближаване, за да може наистина да се постигне сближаване, сближаване на продуктивността, на работните възнаграждения и на други аспекти на економиката. Трябва да направим така, че Европакта да заработи. трябва да намаляваме заплатите. И аз мисля, че за нас като избрани политици ние трябва да мислим дългосрочно. И а, какво може да направи Европа в един глобализиран свят във връзка с една политика? Каква е програмата Европа 2020 година? И как някакво сближаване искаме, което да отговаря на целите на 21 век. И може ли Европейски съюз да продължи да действа с такива различни економики? Мисля, че този дебат е нещо, в което ние, избраните представители, трябва да имаме водеща група. Господин Боскани от Румъния. Майкро, микро. Această rezoluție și cele spuse de domnul Mirov, am câteva comentarii. Аз слушах много внимателно това, което каза господин Миров и това беше много важно. Публичният дефицит и публичният дълг са много важни. И както беше споменато, в с ние имаме проблем с парадигмата и за модела, който ние стимулираме. Говори се за преопределяне на ролята на държавите членки, така че да има баланс между социалната държава и е, економическата криза. Някой дали е изчислил колко а, е, пари струва тази криза и колко публични средства са разходвани, за да се покрият разходите, свързани с кризата. Виждаме, че в Италия имаше големи проблеми и ситуацията е такава, че разходите бяха по-високи от предвиденото. И пенсионната система се провалят. Какво трябва да се направи? Всички тези проблеми трябва да бъдат събрани на едно място и да се намери общо решение. На първо място данъчната данъчната политика. Например, трудно е да се говори за конкурентоспособност, ако а, има включени допълнителни разходи в а, процеса на прекомерното регулиране и данъчната политика, например цената на горивата в различните региони на света и в Европа, защото има акцизна система, за нещастие се увеличават разходите и намаляваме конкурентоспособността в сравнение с други региони по света. На следващо място няма много време да говоря, но искам да кажа, че трябва да се фокусираме повече върху научно-изследователската и развойна дейност, да се а, премахне тази разлика между Европа и Северна Америка а също така да се увеличи, да се засили ролята на Европа в света в близко бъдеще. Благодаря, каза председателя. Надявам се, че последните двама оратори ще се вмесят за своето време от Литва и ем, след това от ТНП представителя на Европейския парламент. Господин Кай. Lietuva 2013 pirmininkaus Europos Sąjungai, todėl mes šiandien labai aktyviai mokame. Благодаря. Литва ще бъде председател на Европейския съюз в 2013 година. Днес ние се учим активно. Литовския парламент би искал да отговори на въпросите. Искаме да благодарим на господин Миро. Банките пращат продават финансови продукти, които са много малко свързани с, производството и с, с създаването на малки и средни предприятия. Литва пострада значително от кризата. Много хора са в много тежко положение не могат да си намерят работа, тъй като нямат необходимата квалификация за пазара на труда. И хората ме питат защо е такава ситуацията в Литва. Имаме съмнения, имаме регионално партньорство, регионално сътрудничество, източно партньорство, ние познаваме тези пазари и разработваме в сътрудничество с ЕБВР можем да работим. Има опасност от това да имаме една Европа, която да функционира на две или на три скорости. общностния метод губи и смятаме, че трябва да решаваме нашите проблеми, използвайки а, общностния метод. По въпроса за данъците върху а, транзакциите, а, важното е банките да бъдат насочени към производството, защото по този начин економическото възстановяване няма да бъде свързано с осигуряването на работна заетост. Господин Томасман, за две минути. Господин председател, инвестициите в реалната економика трябва да бъдат извършени във всички държави членки. Аз нося тук този а, знак на унгарското председателство и под надслова Силна Европа. Има няколко въпроса искам да ви задам. Предстоят ни тежки дискусии, свързани с бюджета. Ще се проведе триалог между парламента, комисията и съвета. Знаем, че в много държави е, членки стои проблема с висока степен на задлъжнялост, че ще трябва да се сложат спирачки и искам да ви попитам как вашата банка възнамерява да си сътрудничи с Европейската инвестиционна банка при такива инвестиционни проекти? Има ли квоти? Има ли кворум? при взимането на решенията. Дали става въпрос за вътрешноевропейски а, проекти или могат да бъдат включени и проекти извън а, рамките на Европейския съюз, например проекти а, между Украина, Полша и Русия. Предвидени ли са такива проекти? Също и аспекта свързан с устойчивостта е много важен. Също какво значи а, устойчив? Устойчивото развитие е включено и на европейско ниво в стратегията до 2020 година. Вие бихте ли подкрепили проекти, които са с ниска възвръщаемост на инвестициите и при какви случаи бихте ги подкрепили или кога не? Председателя и така приключихме с първия кръг от дискусията. Давам думата на господин Миро. Искам да кажа, че времето ни е ограничено. Ако имате някакви коментари, да сте по-кратък. Надявам се, че ще може да вземете отношение по отделните изказвания и въпроси. Благодаря, господин председател. И разбира се, аз бих искал да се спра на, на всички тези много интересни, много ценни изказвания и забележки, което разбира се невъзможно. Е, ще следва да се огранича до още 3-4 неща. Първо за Европа. Но понеже бе споменат евроскептицизмът и според мен с основание, аз съм убеден, наистина, че най-вече пред нас стои едно политическо предизвикателство. И политическото предизвикателство се състои в това. Как е, да заменим дълбоките основания за една обединена Европа е, след е, Втора световна война с едно ново, съвременно послание, което да убеждава нашите съвременици. В това отношение трябва да бъдем по-смели. Колкото и важно е да се обсъжда това или онова, какво следва, какво би трябвало, какво по-добре би могъл да направи Европейския съюз. Не е по-малко важно е това ново е, съвременно послание. Ако все така ставаме свидетели, както ставаме във всички държави членки, на процеса на подлагане на съмнение на легитимността на Европейския съюз, няма да успеем. Така че аз убедително приканвам към повече политическа инициативност да се разпространява посланието, че ако Европа не се обедини днес, ако днес не е единна, тя ще изгуби всякаква економическа и общо политическа значимост на световната арена. И второ, финансовия сектор. Да, разбира се, е, смятам, е, че в това отношение най-големият риск е, би бил да съсредоточим вниманието си върху микронадзора, върху микрорегулирането на банките, ако увеличаваме капиталовите изисквания за едни или други, а в същото време не се захванем с регулирането на цели пазари, най-вече извън борсовите пазари и други е, финансови операции, които не са регулирани. При а, а, е, изключителна лекота е, на, на операциите, при висок риск и съответно а, всичко това в ущърпта на, на, на, на накоплаците, ако не ограничим всичко това, няма да успеем в край на краища да подчиним финансовия сектор. На трето място е, държавния дълг и ограничаването на държавните разходи. Аз е, се отнасям крайно съчувствено към онези, е, които смятат, че в една или друга страна е много трудно да се премахне държавната задлъжнялост в ущърп на бъдещите поколения. Каква е альтернативата обаче? Как бихме могли да, да е, запазим стабилността на, на държавните финанси при е, стабилност на, на пазарите. Как бихме могли да работим за напред при сегашната степен на задлъжнялост, без това да стига до положение, при което е, данъкоплатецът е, трябва да плаща за лихви, вместо за е, обществено полезни капиталовложения. Значи, колкото и трудно да е, трябва да си признаем, че много неефективност сме натрупали. И че тази неефективност е породила сериозна държавна задлъжнялост, която пък на свой ред е неустойчива, не може да бъде обезпечена и е, откровено казано, според мен, Европейският е, съюз няма да може да, да, да се отклони от тази задача. И още нещо за енергетиката, тук беше спомената Япония и, и вероятно всички трябва да бъдем максимално предпазливи е, е, предвид събитията напоследък и евентуални прибързани заключение. Нещо, което обаче е сигурно, може да се каже от сега, е, че е, вложителите е, в е, този отрасъл се нуждаят от дългосрочна перспектива. И онова, което определено опоручава днешната ситуация. И това го чувам всеки ден от големите комунални предприятия, от финансови оператори, които обмислят инвестиране в този отрасъл. Не знаят те дали онова, което е вярно днес, би имало каквото и да било значение утре. А ако не успеем е, възоснова на един консенсус да приемем дългосрочен европейски подход в енергетиката, ако не успеем да се разберем по това, няма да стимулираме капиталовложението. Знам много дружества, които е, е, не си знаят парите и въпреки това не инвестират. Понеже главното, което казвате, не можем да разчитаме на нормативната уредба, която действа по-настоящем. Така че аз ви умолявам дори ако за това са необходими някакви компромиси. Въведете нормативна уредба е, за е, инвестициите в енергетиката, която да оцелее повече от една година, да е, просъществува отвъд рамките на определено мнозинство. По въпроса за Европейска банка за възстановяване и развитие ви предлагам двустранно е, да обсъдим нещата, понеже въпросът ви бе крайно конкретен. Сега, не в качеството си на човек, който управлява банка по-настоящем, а, а като човек, който е, е, е искрено привързан към съдбата на Европейския съюз. Нека кажа, че всички полезни съвети, препоръки и, и заключения, които бихте формулирали от дискусията си, които се ползват с огромното ми уважение, могат да постигнат положителен ефект само ако бъдат на лице политическите условия. А основното политическо условие е да възобновим доверието в Европа. Благодаря. Uh, Както както чухме господин Миров, трябва да ни напусне. Благодаря ви много за ценното участие. Пожелавам ви всичко хубаво. Продължаваме. Сега ще се изкажат координаторите на отделните групи. Те ще имат по две думи. Преди да дам думата на първия, искам да кажа, че има Хортенза Мартинс, представител на Португалия. Тя поиска думата, но мога да й дам само една минута. Къде седи тя? Окей, okay, ви... А, ето я. Една минута. Um, obrigada. Um, eu queria falar um bocadinho também do, do meu país. Um, ultimamente. да кажа няколко думи за моята страна. Наскоро сериозни средства бяха изразходвани в областта на образованието и научните изследвания у нас в Португалия. Освен това, ние проведохме структурна реформа. Аз мисля, че е, срещи като днешната са много, много важни. Смятам, че комисията следваше да, да посети Португалия, да разговаря с е, депутати от Португалия, но е, така или иначе, независимо от проведената у нас реформа, това число реформа на социалното осигуряване, аз а, е, смятам, че твърде а, е, а, е, малцина в Европа бяха запознати с това, с реформата на социалното осигуряване в Португалия. И после, да, да насочим усилията си към реалната економика, без съмнение – да направим така, че е, действията на финансовия сектор, на, на банките, наистина да обслужват реалната економика, а не обратното. И аз подкрепям казаното от двамата е, ми сънародници. Ние и в Португалия, и, и в Европа в недостатъчна степен обръщаме внимание на въпроса за устойчивостта на растежа. Твърде често е, обръщаме прекомерно внимание на дефицитите. А и националните парламенти, и Европейският парламент а, а, а, биха могли да обърнат внимание и на социалната страна на въпрос. Сега давам думата на координаторите Франк Енгел от името на НП. Господин председател, напълно съм съгласен с казаното от господин Мирол а, а именно, че или Европа ще успее в интеграционния процес, или а, ще загуби доверие в световен мащаб. Това е альтернативата, пред която сме изправени. Що се отнася до протекта дискусия, бих а, се опитал да формулирам четири извода. Значи, води се спор за единия пазар и за реанимацията, ако щете, на единия пазар. Нека все пак не забравяме, че всичко това в голяма степен се върти около реанимацията на една директива, е, която на времето е, носеше името на <laughs> своя вносител, а именно Болкештайн. Да, е, професор Монти и други твърдят, че са на лице големи успехи, но във всеки случай ние е, не сме е, е, направили необходимото за либерализацията по Болкенштайн. После, на второ място, растежът. Растежът в частния сектор, да, на първо място, вероятно Европа трябва да си даде сметката, че бъдещия ни растеж няма да бъде такъв, какъвто сме отбелязвали до сега, поне не навсякъде и не в сравнение с останалите части на света. Но във всеки случай не бихме могли устойчиво да си купуваме растеж. Нали? Видяхме до какво доведе всичко това. Тази прословута склонност да се купува растеж. Значи, необходим ни е съответно и един модел на преразпределение в бъдеще, който отчита това. По-нататък Европата на двете скорости и, и връзката с участието в еврозоната. Да, определено, на всяка цена трябва да избягваме, да избегнем е, е, Европа не просто на две скорости, Европа на повече от една валута. Има едни, които не са в състояние, други, които не желаят да се присъединят към еврото, те би трябвало да преразгледат своята позиция в дългосрочен план. Според мен тя не е състоятелна. И най-сетни въпроса за изследователската и развойната дейност. Много повече координация ще трябва в европейското финансиране в тази област, отколкото е по-настоящем. И ще трябва в тази връзка да се поведе разговор за за силното участие на държавите членки в това финансиране. Благодаря. Благодаря. Мисля, че посочените тук е, трагични е, събития е, ще имат сериозни последици за бъдещето на Европа. Имам предвид за средиземноморската криза, за суровините и материалите е, и е, техните цени и, предлагане. Е, също така, току-що случилото се в Япония поставя особено остро на дневен ред някои въпроси за енергетиката. Жизненно важно е, е за нас да се занимаем с тези въпроси и, и смятам, не бихме могли да подминем един дебат е, за сигурността е, и производството на енергоисточници. Ако е нужно някакво потвърждение, че Европа се нуждае от собствени средства, то сегашните е, събития са особено красноречиви. Въпросът за еврооблигациите и е, данъчното облагане на финансовите транзакции са въпроси приоритетни, не само за Европейския съюз, а за всички държави членки. Още повече, че те първа трябва да се приоритизират капиталовложенията. Е, за мен е без съмнение. Европа се нуждае от инфраструктурна мрежа. Твърде много са разликите между е, инфраструктурните решения е, и състоянието на инфраструктурата в различни части на Европа. На второ място образованието, знанието. Трябва да се инвестира в знанието именно по време на криза. В противен случай след кризата Европа ще е, е безвъзвратно изостанала. Влагането на средства в нашите училища, без значение за какви училища става въпрос – е за мен отрешаващо значение. Благодаря за колегата Вайгел от името на либералите в Европейския парламент. Седник, я съм правзаправо желел. Благодаря, господин председател. Всъщност, аз исках да задам въпрос на господин Миро, но въпросът става важен въпреки всичко. За какво става въпрос? Предвид последните развития, които имаха катастрофални размери и заради тези развития Европа има нов финансов товар. В същото време ние трябва да сме солидарни, доколкото е възможно. Смятам, че е необходимо да се говори за преструктуриране на механизмите за отделните източници на средства. Европа може да действа като някой, който може да окаже помощ, да окаже въздействие върху структурните връзки и а, структурните развития. Идеята за нов план Маршал за Средния изток – Явно няма друг начин. Трябва да имаме по-широко обхватен план, който да, да има не само финансов характер, но също така да обхваща и други аспекти, такива като изграждане на държавата, на държавни институции и така нататък. Искам да засегна един друг въпрос. Когато говорим за един възможен план Маршал, някои хора го наричаха планът Аштън или някакви други имена му даваха, необходимо е да се зададе следния въпрос. Кой ще финансира такъв план? Не трябва да сме прекалено амбициозни и трябва да вземам участие в всякакъв вид подготвяне на един такъв план – И всички а, тези, имам предвид а, а, частните инвеститори, които са, се облагодетелствали с последните десетилетия от а, а, извличането на нефт. Следващия оратор. И аз искам да благодаря на всички парламентаристи, които се изказаха и на господин Миров, който си тръгна, но аз много се радвам, че единния пазар все още не е готов, особено в сферата на услугите и също така за нерешения въпрос за, за това дали сме толкова големи, за да можем да се провалим. Има два вида страни, две групи страни с много големи различия в условията. Какво означава това за Европа? Европа няма да бъде разделена поради това, че някои от държавите са в еврозоната, а други не са. Ще има държави, които ще бъдат под средното ниво в еврозоната и някои извън еврозоната. Защо е така? Защото трансграничното финансиране и капиталовите потоци е свързано и с публични, и с частния дълг. А, някои от а, дълговете са в евро. И колкото повече връщаме заеми а, за държавите, които изплащат дълговете си, разрушават социалната си схема. Не бих искал да придавам политическо измерение на тези въпроси, но тук в Европейския парламент трябва наистина да обмислим да не разрушаваме солидарността в Европа. Благодаря. Сега Николаус Хункис от Левицата в Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам с добре дошли нашите колеги от националните парламенти и да благодаря за зададените от тях въпроси. Искам да кажа, уважаеми колеги, че има една криза и на легитимност на политиката. Каква роля можем да изиграем ние като национални депутати и като евродепутати? Ние сме закъснели и трябва да обсъдим дали решенията, които се взеха онзи ден са положителни или отрицателни за еврозоната. Също така трябва да обмислим легитимността на правителствата и техните представители. Господин Миров си отиде, но неговия анализ, в неговия анализ беше зададен въпроса дали трябва да се засили конкурентоспособността, но има и други проблеми. Ние трябва да инвестираме и в частния сектор. Този пакт за конкурентоспособност, този пакт за Европа може да се окаже една постоянна рамка на економически ограничения и всъщност трябва не само да се говори за конкурентоспособност, а дали трябва да се търсят и други възможности и за други а, възможности за приходи. Това могат да бъдат работните възнаграждения, трудовите възнаграждения и а, други а, приходи в частния сектор. Както бяха, беше казано от колегите, клига, кризата е в финансовата сфера, но и в реалната економика и виждаме, че сега имаме криза на задължнялостта. Е, криза на публичния дълг, е, който е в основата на кризата изобщо. И аз задавам въпрос. Това, което се даде на банките, това наистина ли е реалната економика? Защо има е, увеличение на безработицата в Европа. Има 22 милиона безработни. Да, наистина, това са много хубави е, хубави приказки, а, говори се за Европа на конкурентоспособността и така нататък. Ние не сме съгласни с всички заключения, които бяха направени след кризата. Ние смятаме, че а, политиката няма да ни донесе нито работна заетост, нито а, нито а, растеж. Първо, Перес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги от националните парламенти, които се изказаха за, и за това, което направихме ние в нашата специална комисия. Необходимо е тук да съберем информация още от самото начало на нашия мандат се възползвахме от много възможности за обмен на информация. Ние сме ходили в държавите членки, вие сте идвали тук с, с оглед на а, а, данни за междинния доклад, който парламента прие в а, през октомври, 20 октомври, както каза господин а, Миров, не може да има благоприятен изход от а, кризата, ако вие в вашите парламенти и ние в Европейския парламент не подклаждаме пламъка на а, растежа, за да може да постигнем у нас Европа, от която имаме нужда. В южната част на Средиземноморието ни се напомнят някои ценности, свободата, правото и ние като парламентаристи имаме задължение да пренесем всички тези ценности и да ги поддържаме живи в Европейския парламент. И това, което е ценността на Европейския парламент, а, рискува да се обърне срещу нас като представители на Европейския съюз. Господин Миро говореше за дългосрочни инвестиции. В междинния доклад, който приехме, ние измерихме а, как а, кризата зависи от а, финансирането, инвестициите а, от дългосрочен порядък. Искам да кажа няколко неща във връзка с изказвали, из направените до сега изказванията. Господин Миро каза, а, че а, дългосрочните инвестиции зависят от а, правната рамка. Но тук става дума за една а, твърде капиталистическа инвестиция и ние не можем да си позволим да решим само проблемите на работната заетост. Разпоредбите на Лисабонския договор, така както посочихме на 20 октомври и по-специално член 9, ни кара да разглеждаме всеки гражданин на Европейския съюз с оглед на неговия а, пример, на неговото въздействие. А, за да може да се оценят инвестициите. Много от вас изказаха и споделиха тревожността си във връзка с реформите в финансовите пазари. И в отчислението, с което останах, беше, че от една страна има реформите в финансовия сектор и от друга страна са потребностите на реалния сектор. И а, всъщност а, тревогата е, че тези две неща всъщност не се съчетават. Аз поделям тази тревога и а, съм разтревожена, защото ние сме ангажирани в една реформа, по-скоро като каталог, а не като план. В а, междинния доклад идеята беше, че трябва а, субектите на на економиката да решат а, какви следва да бъдат техните приоритети с оглед на потребността на економиката. Може да си представим, че а, това може да се извърши в Г20 и в Европейския съвет, обаче тази дискусия не се е провела достатъчно. Говорим за това, че оптимизацията е реформата, за да се финансират дългосрочните инвестиции, които не винаги са достатъчни. В макроекономически план беше много говорено за световното равновесие. Искам съвсем накратко да кажа нещо, което ми се струва важно. Всички настояват, че трябваше да се добави а, към стабилността на цените и стабилността на финансовите пазари. Извън това обаче, ние трябва да разгледаме как свободното придвижване на капитали може или не може да допринесе до макроекономическия дисбаланс. Аз съм много разтревожена, защото външните инвестиции а, в моята държава се смятат като нещо много атрактивно но зад това има един феномен, който води до спекулативни цели и средства за производство, които не отговарят винаги на интересите на дългосрочните инвестиции. Разбира се, има проблема с, с недвижимата собственост и пазара на недвижима собственост, но ние всичко трябва да обсъдим а, то в рамките на кризата. Сега, много а, от вас говориха за вътрешния пазар. Естествено, това е една обща цел на Европейския съюз, но трябва да кажа, че в динамиката на възстановяването на а, пазара аз а, е, предпочитам е, втората опция, втория вариант е, пред вътрешния пазар. И накрая искам да кажа на колегата Енгелс. Той каза, че въпросът за растежа не трябва да се а, поставя като, а, а, като такъв а, той казва, че извън растежа трябва да се говори и за разпределението, тъй като става дума за различен растеж е необходимо да се постигне напредък в сферата на данъчното облагане, както беше посочено от много от вас. И резултатите от днешния уикенд трябва да се преведат в реални дела. И благодаря за информацията, която ще ни представите за доклада а, през юли. Благодаря. Сега преминаваме към втората част на нашата конференция под наслова Инвестира в, в економиката на Европейския съюз, гарантиране изпълнението на целите на Европа 2020. Тук има също основен оратор. Това е господин Филип Майста. Той е председател на Европейската инвестиционна банка в Люксембург. Той сега идва при нас. Er äh, също така както казах, той е председател на Европейска инвестиционна банка от 2006 година. Неговия мандат беше удължен с 6 години. Преди да отида в Люксембург. Преди това той е бил финансов министр в Белгия повече от 10 години. През 1990 година е бил избран за финансов министър на годината от европейско списание. Ние се радваме, господин Майштад, че вие откликнахте на нашата покана и се съгласихте е, да откриете тази наша втора част на днешната дискусия. Благодаря ви и ви давам думата. президент. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа депутати. Позволете ми първо да кажа колко голяма чест за мен да мога да говоря пред вашата комисия която обсъжда изключително важни проекти за нашето общо бъдеще, което се прави също така в един съвет, в който, в, в един състав, който е много интересен, съчетаващ националните парламенти и Европарламента. Няма да се впускам в дълги подробности какво представлява Европейската инвестиционна банка. Това е една банка, създадена по силата на договора и нейната мисия да подкрепя финансово целите на Европейския съюз за унези от вас, които бих искали да разберат каква е ролята на Е и Б през последните години, има един материал, който описва нашия принос за плана за възстановяване на Европейския съюз. Вие виждате там данните, но днес искам да се съсредоточа вниманието си върху темата, която вие предложихте, именно ролята на инвестициите за постигането на целите на стратегията Европа 2020 година. Искам да започна с едно кратко припомняне на значението на развитието на инвестициите за растеж. известно е, че има традиционни инвестиции и се смята, че това е много важен фактор – за а, развитието на конюнктурата. И данните показват значителното въздействие на инвестициите върху а, брутния вътрешен продукт. Искам да кажа също така, че това е важно и извън циклите, защото Инвестициите са изключително важни и за развитието, за растежа, за производителността. Тук виждате една графика, която показва, а, а, че в кризата, кои, в която сме изправени, виждаме едно драстично намаляване на инвестициите а, също така значително намаляване на БВП. Виждате фиксираните капитали, естествено измененията в акциите. Всичко това се дължи на намаляването, рязкото намаляване на инвестициите и се надяваме това в 2009 година, но ние смятаме, че тази година нещата вече ще се развиват в положителна позиция, на посока. И надяваме се, че потенциала за растеж на европейската економика, който беше нисък и преди кризата, беше засегнат отрицателно от това брутално а, рязко спадане на инвестициите. На мен ми се струва, господин председател, че ще е много важно да решим как да можем да съживим инвестициите, които да дадат възможност да постигнем а, целите на стратегията Европа 2020 година. Каква е ситуацията днес? От една страна имаме потребности от инвестиции, които са огромни. Те са огромни, и в новите държави членки, и в по-старите държави членки, за създаването на нова инфраструктура, за модернизиране на съществуващата инфраструктура. Европейската комисия смята, че да се постигна целите на стратегията Европа 2020 година, в, трябва да се инвестира 1,3 до 2 трилиона евро до 2020 година. Това означава 2000 милиона евро и към това трябва да се добавят инвестициите и в други сфери, като например инфраструктурата, а, които са не по-малко важни. А, сега, освен това, източниците на финансиране се намаляват. Защо? От една страна кризата остави следи в финансовия сектор и някои финансови оператори изчезнаха, например, а, говоря за сферата на застраховките, застрахователното дело, банките днес са в една ситуация, която ги кара да бъдат по-благоразумни новите правила на Базел 3 не насърчават банките да а, дават заеми а, и, финанси... и да финансират а, дългосрочното финансиране, дългосрочното финансиране ще остане ограничено сравнително през следващите години. И също така, вие имате предвид, вие знаете, че има и бюджетни ограничения на национално равнище и на европейско равнище. Не може да се очаква увеличаване на бюджетите през следващите години. От една страна имаме финансовите потребности, а, ограничени ангажименти в дългосрочен план на ограни... силни ограничения на бюджетите и как може да съчетаем тези различни елементи трябва да разгледаме ефекта на катализа, на катализатора, на финансирането. И в моята презентация бих желал да поставя акцента върху е, ефекта на а, повишаването на бюджета на Европейския съюз и на ЕИБ. Искам да кажа, че ако се използват субсидиите за финансирането на проектите за финансиране, които имат достатъчна възвръщаемост, това е по-скоро прахосничество. Ако се използват а, банкови заеми, които да са полезни за економиката, но които имат много слаба възвръщаемост и това е, е, неуместно. И аз мисля, че извън онова, което може да бъде финансирано от търговските банки, тъй като риска там е ограничен и е, възвръщаемостта е, е, ограничена. И от друга страна, там където риска е висок. Има една междинна зона, където ние смятаме, че съвместното действие на европейския бюджет, на ЕИБ и на частния сектор ще могат да доведат а, нещо, което ще бъде приложимо чрез отпускането на заеми. Именно на тази междинна зона искам да се спра в момента, за да ви покажа първо съвсем накратко това, което вече е направено, съвместните инструменти, които вече сме използвали между комисията и а, ЕИБ и е, възможности за бъдещето. В, е, през последните години, заедно с Европейската комисия, е, използваме два общи инструмента. Първият се нарича Risk-Sharing Financial Facility за споделяне на риска за научни изследвания и система за европейски и, а, за, за риска в транспорта. Тук става дума а, за едно съвместно начинание на Европейската комисия на ЕИБ. А, това е във връзка с седмата рамкова програма. А, може да цитирам тук една разпоредба, която дава възможност на банката да финансира програми а, за научни изследвания, които са по-рискови. Това започнахме да, да правим преди няколко години. Беше направена оценка от група независими експерти и беше представена на Европейския парламент, а, който се отнесе положително. Комисията споделя положителното становище Европейския съвет от 4 февруари препоръча тази инициатива да продължи. И е, миналата седмица Европейския парламент е, също така гласува в този смисъл и по този начин е, може да се работи по този начин. В края на миналата година направихме, имаме един заем от 6,3 милиарда евро и всичко това стана благодарение на на месата на европейски бюджет от 300 милиона евро, с които може да се финансират инвестиции. Е тази намеса на европейския бюджет дава възможност да се споделя риска заедно с Европейската инвестиционна банка и следователно да намали а, консумацията на капитал за ЕИБ. И това е първият пример, първият инструмент, който съществува и дава резултати. И втори инструмент е от по-скоро това е една система за гарантиране на един много специфичен тип риск с новата а, транспортна инфраструктура, тъй като а, приходите от а, тази инфраструктура в началото не отговарят на очакванията. Няма да се впускам в подробности, нещата са доста сложни. Да, искаме да позволим на а, търговските банки да продължават да отпускат заеми а, в инфраструктурата с гаранция, че ако а, приходите не са достатъчни в първите години и създават а, трудности за рамбурсирането на тези банкови заеми, тогава ЕИБ ще се субституира вместо търговските банки, за да, даде възможност тези проекти да бъдат покрити частично от Европейския съюз бюджета. Трябва да обмислим за следващата финансова рамка. Естествено, няма нужда да преоткриваме колеглото и топлата вода. Трябва обаче да изключим трябва да разгледаме общите инструменти и всичко това е, дава възможност да се използва отново, а, да се използват а, капиталите, също така дава възможност една по-добра видимост в институциите. И аз мисля, че това би следвало да бъде характеристиката на тези нови финансови инструменти. И в този контекст е един от новите инструменти, по които, които обмисляме, с а, тъй наречените Project Bonds. Е, аз, разбира се, ще отговарям с удоволствие на въпроси по този въпрос. Каква е идеята? А, да има инвестиции в сферата на транспорта, в и, и, економиката, в инфраструктурата. Аз изпомням, че председателя Делор е, започна тази инициатива с 5 милиона евро. А, следователно, трябва да кажа, че обществените държавните бюджети са ограничени. Банковете, банките нямат особено желание да поемат дългосрочни рискове и в крайна сметка те наречените компании монолайн ще а, изчезнат постепенно. Защо става така? А, тези а, дружества дават необходимото ниво и ние е, обмислихме какъв ще бъде начинът да привлечем частни средства, за да позволим на дружествата да а, издават облигации от такова естество, че да могат да бъдат купени от институционални инвеститори. И това е също така да. А, това е свързано с, а, траншове на дълговете, за да може намесата на A и B да бъде, както е посочено тук на графиката, в а, средния транш с различни възможности. A е и B. а, има, а, тя, тя отпуска а, едни подчинени а, заеми. Това е един механизъм за повишаване на кредитите. На месеца на европейския бюджет – ще ни позволи да споделим риска с Европейския съюз, но по един доста ограничен начин. Още от самото начало трябва да се види каква ще бъде максималната стойност за европейския бюджет, максималния разход за европейския бюджет. И това ще се определи от ЕИБ. И ние работим по тези проекти. А, започнахме публична консултация с, с частния сектор. Резултатите са положителни. Това е една възможност да се опитаме да привлечем колкото е възможно повече а, частно финансиране. Ще цитирам един пример. Ясно е, че има и други инструменти по които работим с Европейската комисия с цел с оглед бъдещата финансова перспектива. Искам да приключа, като кажа, че следващото десетилетие ще бъде от изключително важно значение за Европейския съюз. И Европа 2020 година, според мен, е изключително важна стратегия. Ако искаме да повишим потенциала за растеж на Европейски съюз, ясно е, че трябва да се инвестира не само в инфраструктурата, както вече казахте, следва да се инвестира в образованието, трябва да засилим и да увеличим броя на хората с, с а, университетско образование, трябва да се работи много по-бързо и това е основна ост в стратегията е, Европа 2020 година. Но тези неща не зависят изцяло от Европейския съюз. Изключително важно е националните парламенти и националните правителства да поемат тази стратегия като своя, да се ангажират с нея, да се ангажират е, в една по-добра координираност. Според мен, за мен това е сина кванон за успеха. Именно за това дебатите във вашата комисия са много важни. Именно за това смятам, че е много важно а, да се ангажират и националните парламенти, за да може стратегията а, Европа 2020 година да бъде изпълнена, което не би било възможно без ангажираността на вашите парламенти. Благодаря, господин Майштад. Благодаря, че ни оказвате съдействие в нашите усилия да постигнем консенсус с представителите на националните парламенти. Да, имате право. Ние също сме убедени от това, че ако не обединим усилията си, няма да можем да постигнем тези амбициозни цели. Ще процедураме както по време на първия кръг. Първо господин Йозеф Екес, Потер Люкс от а, името на Белгия след това господин Крайна от а, Полша. Господин Екес има думата. Най-много три минути. Благодаря, господин председателю. Искам да се присъединя към казаното от председателя, а именно, че ние трябва да работим съвместно с националните парламенти. Без това сътрудничество няма да можем да постигнем заложените цели. Въпросът свързан с ам, разхищаването на средства, този въпрос също беше споменат. Относно инвестициите през последните години в иновации, научни изследвания, образование, това са все важни сектори. Един друг важен въпрос е свързан с енергетиката, с ресурсите, с суровините. Не трябва да мислим само краткосрочно, а и дългосрочно. Това е много важно за Европейския съюз. Също и националните правителства трябва да помислят за това в кои кои цели в социалната, финансовата и економическа област искат да постигнат. Конкурентоспособността е много важна и що, най-вече, що се отнася до данъчната политика. Като погледнем къде се инвестира най-много в Азия и в Китай по-точно. Това, което чухме тук, води до следния въпрос. Дали се извършват анализи ам, на това дали Европа се облагодетелства от тези развития, дали Европа може да запази своята независимост. Разполагаме с стратегията Европа 2020. Тя е много важна, защото чрез нея може да се стигне до един консенсус в рамките на Европейския съюз. И така, въпросите свързани с регионалните инвестиции, въпросът свързан с а, разхищаването на средства. Това са въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Като се разрешат тези проблеми, Европейския съюз наистина може да стане по-конкурентоспособен -по и да функционира по-ефективно. Това исках да кажа. Радвам се, че председателят каза, че трябва да мислим дългосрочно и трябва да работим съвместно е, с е, националните парламенти и да видим как да е, решим проблемите. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Мейштад, за направеното от вас експозе. Уважаеми колеги, госпожи и господа, аз още веднъж бих искал да подчертая, че целите на стратегията 2020 са обект на безусловно одобрение от наша страна. И, и, и това се потвърждава от чутото за необходимостта от една страна от инвестиции, а от друга страна за строга бюджетна дисциплина. Тези две неща обаче биха могли да бъдат взаимно противоречиви. въпросът ми е такъв. Намирането на, на правилното равновесие между националния суверенитет и общоевропейските правомощия имат своето икономическо измерение. В края на краищата економическата реалност вече не признава национални граници. А да не говорим за економическата динамика между части на отделните държави членки. И поради това, според мен, е важно Европа да си дава сметка, че на поднационално равнище има сериозни диспропорции и онова, което се отчита на общо национално равнище, като усреднена или съвкупна стойност, не винаги е, отразява реалността. На второ място за значението на малките и средните предприятия. Те в крайна края ще вършат черната работа, ако щете, създават е, ежедневно работни места, подложени са на сериозна данъчна тежест. И в тази връзка Онова, което се решава по Базел 3, в никакъв случай не бива да накърнява достъпа до кредитиране за малките и средни предприятия. И аз бих очаквал отговор тук. Как Европейската инвестиционна банка смята да облегчи положението на МСП, що се отнася до тяхното кредитиране. В Белгия имаме сериозни проблеми в това отношение. И още повече, че отново европейското финансиране спира до федералното равнище у нас и не се стига в достатъчна степен до отделните региони. Представителят на полското бъдещо председателство. Госпожи и господа, това, което чухме от господин Майштат е, беше много интересно. Наистина той сподели с нас някои много полезни идеи за преодоляване на кризата, за политиката отвъд кризата. Но живеем в условия на, на бюджетен дефицит, на бюджетни ограничения и следователно всички идеи за преодоляването на текущите проблеми и, и намирането на нови инвестиционни възможности са толкова повече добре дошли. През Полша ние също правим своите поуки. Е, още повече като единствената страна в Европейския съюз с значителни темпове на растеж. Е, както казах, много, много интересно бе да чуем е, идеите на господин Майштадт доколкото то се свежда до възможности за увеличаване на капиталните ресурси, за средствата за, за инвестиране, независимо от текущите финансови проблеми. После не бива да се забравя въпросът за, за солидарността, за преодоляването на структурните разлики между държавите членки. Това число, що се нася до инфраструктурата, до, до иновациите, до образованието. И аз мога да ви уверя, че ние определено ще се вслушаме в, в тези идеи, ще направим и своя принос. Информацията, която получихме в изказването на господин Майштад, за огромните инвестиционни потребности и на старите, така наречени държави членки, не е нещо ново за нас и в старите, и в новите държави членки, разбира се, капиталовложенията са двигател на економическото развитие, което ще доведе до излизане от кризата. И в тази връзка дейността на Европейската инвестиционна банка е част от, от този движещ растежа механизъм. Ние изцяло подкрепяме е, приоритетите на стратегията 2020. Ето защо идеите, които обсъждаме с Европейския парламент, с представителите на националните парламенти, са, са, са много, много важни за нас, очертавайки перспективите за бъдещето. Благодаря, представител на НП. Благодаря. Е, е, наистина. Тук говорим за стабилността по-скоро би трябвало да е, е, насочи вниманието си към прехода от стабилност към растеж. От пакта за стабилност към пакта за растеж. И мисля, мостът между тези две понятия е именно Европа. Необходима ни е повече Европа. И тази връзка ролята на Европейската инвестиционна банка, на Европейската комисия е съществена за канализиране на частните капиталови ресурси, на, на рисковите капитални фондове към нови технологии, екологосъобразно производство и социално новаторство. И разбира се, законодателят има своята важна роля и в този контекст. И националният законодател, и общоевропейският законодател. Целите ни трябва да бъдат амбициозни в политиката за опазването на околната среда, например – е, в е, нормативната уредба на инвестиционните отношения. После, това, което според мен е необходимо на европейско равнище, е, както и на национално, е да, да се поместим сегашните бюджетни ограничения. Ето защо не би следвало да се финансират дейности от бюджета, които е, е, компрометират, които, които са спорни, е, що се отнася до шансовите ни за растеж. От съществено значение е да се постигне тук едно единомислие – между Европейския парламент и националните парламенти, тъй като националните бюджети са е, по-важни, по-големи от е, е, бюджета на Европейския съюз. И е, е, така всеки трябва да тегли своята кола, но да се надяваме в една и съща посока. И накрая, господин председател, бихме искали да чуем от представителя на Европейската инвестиционна банка какви нови инструменти ще са необходими за насърчаване на рисковия капитал. Благодаря. И сега тримата следващи оратори, господин Херисън от Камерата на лордовете, след това господин Джорджети от Италия и господин Кола от Словакия. Лорд Херисън има думата. Господин председател, Господин председател, за нас беше голямо удоволствие наскоро да ви приемем в Камерата на лордовете. А Камерата на лордовете предстои да публикува доклада си за многогодишната финансова рамка 2013-2020 година и моето изказване се основава на този доклад. Ние бихме искали да подчертаем значението на европейската добавена стойност. Безмилостно е, трябва да приоритизираме в рамките на бюджетните ограничения, да насочваме държавните средства там, където те наистина биха могли да доведат до, до, до осезаем ефект. Според мен, лично би трябвало да се е, върнем на е, нулев растеж на бюджет е, за да може да се стимулира националната инициатива. На трето място, да, бюджетът е ограничен, но толкова по-гъвкаво трябва да се подхожда в рамките на, на този бюджет. Така че постепенно да преминем от ограничения към растеж. После, е, що се отнася до един европейски пазар, един мой колега, лорд Кофилд, от Камерата на лордовете, работи на времето с Жак Делор за създаването на единия пазар, но ние все така и не видяхме този пазар да функционира е, на пълни обороти и още повече при условия съвместими с интересите и възможностите на малките и средните предприятия. Що се отнася до стратегията 2020, тя във всеки случай трябва да бъде по-добра от Лисабонската стратегия, е, за която предполагам повечето колеги смятат, е, че, че тя бе е, провал. А, и бих искал да спомена тук също едно, една публикация на комисаря Дегрукт относно международната търговия, според която, в която се споделят намеренията Европейският съюз да бъде по-настъпателен на международната търговска арена. И това, според мен, трябва да бъде сериозна съставна част от нашата стратегия. И най-сетне е, публикацията на моята комисия в Камерата на лордовете за економическото управление в Европейския е, съюз, в Европейския економически и паричен е, съюз. Ще излезе към края на март. Надявам се екземпляри от тази публикация да стигнат до всички ви и, и тя да има своя принос за подобряването на стратегията ни на общо европейско равнище. Благодаря ви. Господин Джорджети има думата. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че трябва да бъдем честни. Трябва да кажем, че има едно разпределение между амбициозните цели на Европа 2020 година и а, отговора а, на проблемите и на предизвикателствата, намерени на национално равнище. Мисля, че господин Майштад посочи различието между двете. Когато говорим за публични финанси, означава, че не може да имам, да направим разлика между а, вида а, разходи, не можем да дадем убедителен отговор на нещо, което според мен е изключително важно тогава, когато говорим за еврооблигациите. В частното финансиране аз мисля, че трябва да проведем задълбочен дебат за онова, което се случва в контекста на Басел 3, тъй като Басел 3 и неговото въздействие а, може да доведе до значителни щети и а, вреди за малките и средни предприятия и за дребния бизнес. Следователно мисля, че вместо да помогнем, ние насърчаваме спекулативния подход на банките. Когато говорим за реалната економика, смятам, че е изключително важно да се подкрепят малките и средни предприятия. А, тук има една сива зона между държавните и търговските банки и именно там Европейската инвестиционна банка може да изиграе по- важна роля, особено по проектите свързани с еврооблигациите. И аз мисля, че това би могло да бъде а, много важно. А сега от а, Словакия. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря за ангажираността на ЕИБ в Словашката република, особено в инфраструктурни проекти, строежа на магистрали. Е, искам също така да засегна въпроса за еврооблигациите като средства за финансиране на европроекти. Всички изисквания се дължат на преразпределение между държавите членки. Предложения метод да се използват еврооблигации означава, че Европейския съюз ще финансира потребностите и чрез дълги въвеждането на нови механизми на европейско равнище по принцип или ще намали а, количеството средства и, а, и, или ще представлява едно увеличение на вноските, които правят държавите членки. И двете могат да доведат до дългосрочна стабилност, но не е, водят до спазване на принципа на субсидиарност и солидарност. И това води до решения, е, в резултат на което да, регионите ще станат по-централизирани. Именно за това Словакия е против въвеждането на еврооблигация. Благодаря колегата Ани Подимата от социал-демократите. Благодаря, господин председател. И аз искам да кажа, че един от основните въпроси, в нашия дебат, което, както беше казано от много изказали се преди мен, както от националните парламенти, така и от евродепутатите, ние сме изправени пред една криза на финансирането и, и а, трябва да решим как да намерим необходимите ресурси, за да можем да постигнем успешно големите цели. Аз имам предвид е, целите е, на стратегията 2020 е, година, както и други големи предизвикателства на равнище Европейски съюз и на световно равнище. Искам да попитам председателя на ЕИБ. Ние в Европейския парламент сме съгласни, че трябва да съсредоточим вниманието си върху намаляването на националните бюджети и също така върху това, което се нарича иновативно финансиране по много причини. Първо, защото това представлява един значителен потенциал и е привлекателно за бъдещи инвеститори. То е също така важно, защото то не тежи върху националните бюджети и на европейски бюджет и не тежи не на плещите на данакоплаците. Европейската комисия а, говори за еврооблигациите и аз искам да ви задам няколко въпроса. В текста, който беше предоставен от Европейската комисия, се говори за критерии за а, подходящо за участие в а, проектите и а, именно тези проекти следва да а, имат допълнителна европейска стойност и ценност. Трябва ли за тези а, начинания да се предвиди трансграничен подход? И колегите, които говориха за стратегията 2020 година, а, всъщност трябва да говорим не само за а, инфраструктурните проекти, но и за една допълнителна а, стойност. госпожа Розенкранц. Благодаря, господин председател. Тук съм, ето ме. Темата на нашия дебат е много важна. Европейския съюз трябва да насочи вниманието си, за да засили своята конкурентоспособност. Стагнацията не е вариант. Какви са мерките, които следва да бъдат взети? Първо, смятам, че е много важно да се завърши а, единия пазар. Също така да се повиши БВП на Европейския съюз с 10% с акцент върху по активен сектор на услугите, упростяване на правилата и така нататък. ние можем да говорим колкото искате за новите стратегии и за повишаване на растежа в Европа, но това няма да означава много, ако не действаме. Според мен много добре формулирани стратегии и цели вече са заложени. Стратегията Европа 2020 е нещо, което ние всички подкрепяме, но трябва да преминем от думи към дела. Трябва да модернизираме бюджетите си, трябва да имаме ограничителен подход. Днес почти половината от европейския бюджет се изразходва за общата селско-стопанска политика и това не отговаря напълно на стратегията Европа 2020. Трябва да се модернизираме, да повишим инвестиции в сфери като научните изследвания и образованието. Решението не е в по-големи бюджети, тъй като европейския бюджет това са пари на нашите денакоплаци. Необходимо е да се зачита и да се спазват правилата, Шведската финансова комисия е против европейски данък върху финансовите транзакции. Също така, според мен, данъците върху а, финансовите транзакции е всъщност а, лоша идея, ако искаме да създадем един по- богат свят. И в заключение дошло е време да действаме, за да може Европейската стратегия 2020 година да бъде успешна. А, господин Боскари от Румъния има думата. Няма го. Преминаваме към следващия оратор, госпожа Алиенсен от името на либералите на Европа. Благодаря. Благодаря на господин Майштат за хубавата му реч. Аз съм съгласна с това, че той каза, че имаме нужда от огромни инвестиции в Европа. И смятам, че време да кажем тук пред представителите на националните парламенти объркването, с което се сблъскваме всеки ден. За това, че вашите министри са одобрили план за действие, свързан с енергетиката, което означава, че трябва да се ам, влеят огромни инвестиции в сектора на енергетиката. Но няма пари. Значи план е прият, шампанското е, е отворено и финансовите министри казват, сега пък ние не искаме да плащаме. И така, господин Майнща трябва да измисли нещо. Има програми, които трябва да бъдат финансирани от бюджета, както вие споменахте. Има програми, които нямат толкова голяма стойност и те трябва да бъдат финансирани от пазара. Словашкия колега каза нещо за проектните облигации. В Дания има крупни компании, които инвестират в съоръжения за вятърна енергия. И те се споразумяха с пенсионни фондове да инвестират в проекти за вятърни паркове. Значи, ако а, условията за инвестиране не са добри, а, тези инвеститори ще отидат а, в други държави. Обаче пенсионният фонд не може да поеме такъв риск. Това са а, рискови сделки. Например, ако се случи цунами, има рискове, които не могат да се предвидят в бъдещето. Проектните облигации са много важни и аз стискам палци тази програма да бъде създадена. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Искам първо да кажа, че много се радвам, че е, съм тук в качеството си на представител на Унгарския парламент. Бях много впечатлена от това, което казаха господин Миро и господин Майштад. Господин Майнштадт не беше тук по време на първата част, но още по време на първата част е, беше казано за какво всъщност става въпрос. А именно за това, че а, е, кризата се е зародила в Съединените щати и а, е, кризата с а, пазара на недвижими имоти е всъщност една структурна криза. Европа ще може да се справи с кризата, ако се справи с тези структурни проблеми. Господин Майшат каза много хубави неща. А, ние обаче трябва да направим една стъпка напред. Бих искал да го попитам как стоят нещата с едно десетилетие преди това когато помислим за неуспеха на Лисабонската стратегия. Това беше един голям провал, който не можем да си позволим повече. Имаме нужда от една интегрирана Европа, а не от повече Европа. Една интегрирана Европа ще е по-силна на пазарите, ще можем да се възползваме от това предимство и както господин Майнштадт каза, също и темпото е много важно когато сме изправени пред криза, което значи, че ние трябва да взимаме решенията по-бързо. И така, а, госпожа Хортенза Мартинс от Португалия за две минути. Благодаря. Аз също искам да подчертая колко е важно това, което каза господин Майстат. Инвестициите са а, много важни. Дали те ще доведат до растеж или а, до създаване на работни места. Господин Майстат подчерта факта, че през 2009 година са били предприяти много инвестиции. Дали обаче сега инвестицията трябва да се разглежда по такъв начин? Не трябва да има повече инвестиции в научно-изследователски развой на а, дейност? както е заложено в целите на Европа до 2020 година. Не трябва ли да имаме една друга гледна точка, защото в крайна сметка ще се насърчава устойчивото раз... Е, устойчивия растеж и развитие в е, сектора на енергетиката. Ние насърчавахме възобновяемите източници на енергия и най-вече е, вятърната енергия и енергията от водоисточници. Ние имаме нужда от една законодателна рамка, която да привлече инвеститорите – и най-вече в средносрочен и дългосрочен план. Следващия оратор. Um, Благодаря, господин председател. Аз най-напред бих искал да, са, да, да изразя съгласието си е, с господин Майштад е, за това, че наистина финансирането на растежа винаги е трудно нещо, но пък финансирането на растежа, така наречен по 2020, основан на производителност, на структурни е, промени, е, е, растеж основан на, на високо рискови капиталовложения, този растеж е още по-трудна работа. И вие, господин председател, споменахте необходимостта от бюджетни съкръщения, изразихте съмненията си също относно ролята на, на частния банков сектор през едните месеци и години. Към това бих добавила, че бюджетът на Европейския съюз след 2013 година ще си остане твърде малък бюджет, независимо с какво го сравняват. И на всичкото отгоре трябва да имаме предвид световната конкуренция за привличане на средства за финансиране на растежа. Така че е, е, следва да, да бием тревога и е, да търсим всякакви средства, всякаква, всякакви катализатори на растеж. Говори се нерядко, че европейският бюджет, Европейският съюз най-вече катализира растежа, но, но нека националните парламенти не забравят и своята роля. И разбира се, Европейската инвестиционна банка. Е, е, вие знаете от своя опит, че една от причините, поради които е, инвеститорите проявяват неохота към някои новаторски схеми на финансиране е, че нормативната уредба и особено европейската нормативна уредба е твърде усложнена. Понякога е един кошмарен лабиринт от а, е, е, изисквания. Като тук се надява, между другото, проектните облигации да се окажат един лесен за употреба инструмент. Та, комисията по-настоящем работи. Вие до някъде участвате в тази работа за изготвянето на нова нормативна уредба и аз а, е, а, апелирам към вас. Постарайте се наистина да изработите една добра а, нормативна уредба, уредба на регулирането е, която да ни даде възможност с лекота да прилагаме в различни области тези нови е, механизми на финансиране. И после, ако е възможно, е, да поемете ангажимента, да, да работите по административния капацитет. Благодаря. представител на австрийския парламент. Благодаря, господин председател, колеги. Мисля, спор няма, че въпросът е много интересен, а и от решаващо значение за бъдещето на Европа. Стратегията 2020, да, е една отлична основа и е, е, преждеговорившите тук е, предупредиха за недопускане на, на грешките, които бяха допуснати във връзка с Лисабонската стратегия и най-вече срещу приказките, които не се превръщат в дела. Съгласен съм и с казаното от господин Майштад за това, че по-настоящем имаме уникална възможност Приоритетите на стратегията 2020 трябва да се превърнат в приоритети на отделните държави членки. В противен случай няма да успеем. Австрия ще заложи тези цели в своята национална економическа политика. И разбира се, приоритетите за напред са конкурентоспособността, инфраструктурата, образованието и професионалната квалификация. Ако не се захванем с всичко това, е, Европа би могла да изостане, да изостане още повече. как е, бихме е, могли е, да се справим с страни като Китай, Бразилия, Индия, основни износители. Не бихме искали Европа да се окаже между чука и наковалнята на, на Азия от една страна и на, на Латинска Америка от друга бихме могли да се справим с това положение, ако наистина всяка държава членка превърне в свой приоритет в неразделна част от економическата си политика общата стратегия на Европейския съюз. И освен това, подобни срещи би трябвало да се организират далеч по-често от веднъж годишно. Благодаря, господин Ван Дайк, има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за покана. от името на е, партията е, е, Свобода и демокрация. А в Европа страда наистина от дълбока криза и за да се измъкне от нея трябва да повишава своята конкурентоспособност, но въпросът е наистина как всичко това да стигне до реалната економика, до, до, до малките и средните предприятия, като в същото време се затягат коланите и се подлагат на по-строг контрол банките. Моята партия има своите възражения, свързани с суверенитета на държавите членки. Европейският съюз не е федерална структура. Ние не бихме искали да създава някаква свръхдържава. А, и се опасяваме, че под натиска на сегашната финансово-економическа криза а, ние сме се устремили към а, един политически съюз. А, партията на свободата, моята партия, не би а, искал да допусне повече прехвърляне на суверенитет от държавите членки към Европейския съюз и въвеждането на каквито и да било европейски данъци под формата на еврооблигации, проектни облигации или данъци върху финансовите операции. Европейският съюз не може да налага и събира данъци. Държавите членки трябва да укрепват своите национални позиции, а не е, обратното. Европейският съюз е, не е по-силен от най-слабата брънка в веригата. Аз не виждам тук, не чувам да се говори достатъчно за повишаване конкурентоспособността на всяка отделна държава членка. Сякаш Европейският съюз е забравил това свое дължение, задължение да се грижи за конкурентоспособността на всеки от членовете си. Господин Антолин. Ако искаме да говорим за инвестиции и за Европейската стратегия Европа 2020 година, всичко това би било нелогично. Всички мерки са насочени към цикличните дефицити и а, създават по-голям марш. Стратегията е, Европа 2020 година означава, че трябва да направим а, нещо за широко лентови енергийни мрежи. Това е, е два-три пъти а, е, много, над а, е, многогодишната перспектива. Трябва да инвестираме в образованието. В противен случай а, ще платим висока цена. В Финландия и в Холандия е изчислено, че а, един или два милиона следва да се инвестират. А, за а, един човек а, и а, е, в противен случай а, е, трябва е, да обърне внимание на специализираните работници, които идват като иммигранти. А, това а, не е а, в мащаба както в а, Штатите. По, за разлика от изказалите се пред мен, аз мисля, че финансовите реформи ще генерират повече стабилност и че разходите за системата ще бъдат по-низко по-низки и че националното финансиране не би следвало да а, финансира балони пълен, пълни с, с топъл въздух. Ние смятаме, че фондовете не са достатъчни. Това означава, че те следва да бъдат увеличени. Ние говорим за а, данъци върху финансовите транзакции за по-зелена економика, но всъщност на нас ни е необходимо преразпределяне на данъчното бреме. И аз искам да говорим за проектите, за облигациите. Председателя го прекъсва. Необходимо е и координирано европейско инвестиране. Няма да можем да свършим на време аз искам да дам а, възможност на господин Майштат и на докладчика. Сега господин Андрио Кайте от Литва. Е, Благодаря, господин председател. Това, което е много добро, е, че сега вече имаме едно ясно правило да се мисли глобално, а да се действа на място. Сега имаме 27 национални парламента. В Европейския парламент следва да хармонизираме дейностите си. Това, което е също така много важно, е да има връзка между стабилността и растежа, економическите мерки, мерките и програмите за национални реформи. Всички ние трябва да си свършим нашата част от работата. Нашия парламент се занима с задачите на Европейското 6 месечи а, във връзка с, с стратегията за Балтийско сътрудничество. Това са проекти, които се отнасят за всички, за целия Балтийски регион. И еврооблигациите биха били отличен механизъм. Естествено, следва да имаме еврооблигации, защото това ще даде възможност да се изпълняват проекти в цели региони. Аз мисля, че в днешния контекст стратегията на Балтийско море е отлична и ние много се радваме на инициативата на Жак Делор и Ерши Бусек за Европейски пакт. Това е нещо, което, от, от което Европа има а, нужда. Дания. Благодаря. Ще продължа на датски. Както беше казано от Филип, искам да благодаря на Филип Майнштед за забележителното, забележителното му встъпление. Аз мисля, че бюджетните трудности а, е, са нещо, което ще е, бъде в бъдеще. Трябва да има една система от гаранции, за да може да се намерят необходимите инвестиции, за да може да се изпълни е, програмата Европа 2020 година. Ние одобряваме тези цели. Смятам обаче, че трябва да сложим финансите си в ред и би трябвало да привлечем инвеститорите, но инвеститора трябва да има доверие в економиките на съответните държави. Дали това може да бъде направено? Има много държави в Европейския съюз, в които а, нещата не вървят добре. Има много а, публични задължения, които се емитират и сега не би трябвало да смесваме нещата. Например, ние сме в една клопка на лукса. Повишават се заплатите, имаме дълги вакансии – ние не можем да бъдем конкурентоспособни с бързо развиващи се економики, като тези в Азия. Аз не съм сигурен дали това може да бъде направено чрез реформа на пазара на труда. Аз мисля, че трябва да възстановим доверието на инвеститорите. Изключително важно е да се подобри нашата система на пазарите на труда. Не дайте да мислите, господин Майштад, че Европейския съюз ще може да плати за пенсионерите с наличните системи. Искам да спитам господин мащаб. Дали става въпрос за кумулативно развитие? Това, като виждам в някои инфраструктури, например в сферата на газа, дали там нещата да са разумни и също така електрическите мрежи, дали трябва да се сложи акцента на децентрализиране на а, а, енергетиката. Това са въпроси, на които няма отговори. Аз искам да говоря за зеления растеж. А, тук не се говори за научните изследвания и аз мисля, че това е много важно много важна инвестиция. И още нещо, тъй като няма много време констатирам, че това, което беше предложено, е много интересно. Банковия сектор смятам, че има големи отговорности. Аз не говоря за ЕИБ, аз говоря за всички банкери. Последният въпрос се отнася за Базел 3 трябва да кажа, че Базел 3 може да създаде много повече проблеми и в банките, и в производителния сектор, и по-специално в малките и средните предприятия. Искам да чуя какво е вашето становище по този въпрос, също така по въпроса за разхищенията в частния и в публичния сектор. Благодаря. Ние разбрахме, че имаш въпрос. Как ще го комбинираш ли с твоето резюме? Може би и не. Не, не, моят въпрос, Моя въпрос е един съвсем кратичък въпрос бих искал да задам. нали, класи, клас, класическите инструменти за капиталовложения, за инвестиции, говори за техните проблеми, да се търсят нови и така нататък. Но в тази връзка два въпроса. Първо, как тия нови финансови инструменти, тия новаторски финансови инструменти, биха могли да бъдат средство за мобилизиране на спестяванията на европейците, а не а, а, просто на трети е, страни и на, и на държавните или суверените инвестиционни фондове на трети държави. И как е, тези големи, например, инвестиционни проекти в инфраструктурата ще отчитат е, изискванията на кохезионната и конвергентната политика, понеже за Европейския съюз липсата на конвергенция също бе в корена на кризата. Така, да ви дам думата ще ви дам думата, за да се спрете на отделните въпроси и изказвания. Ще дам думата и на отделните координатори. За по няколко минути, извинете, забравихме. Преди да ви дам думата на вас, ще, да дам дума... ще дам думата на господин Циронис. Извинявайте, забравих го. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας να μετέχουμε σε αυτή την τόσο... Благодаря господин председател, благодаря, че ни поканихте да участваме в тази толкова интересна среща. Много, много интересна е тази възможност да обменим мнения е, между колеги от е, националните парламенти, от Европейския парламент във връзка с задачите на държавата днес да намери първо източници на стабилност, на преодоляване на, на дефицита, а от друга страна да се стреми към, към сближаване и към растеж. Вярно е, че всички наши страни са изложени на, на сериозните проблеми на, на дефицита, на дълга, на, на безработицата. Гърция между другото сме взели е, решение, то е, е, е, решение взето и от Европейския съвет за въвеждането на механизъм на стабилност, на, на който механизъм, на което решение ние гледаме много положително. И Разбира се, всичките тези финансови инструменти би следвало да се насочат към реалната економика, вместо към прикриване слабостите на финансовите институции. Е, Гърция смята, че е необходим регионален е, подход. Смятаме също така, че е, културата, културния туризъм, туризма, които, впрочем, не са сред приоритетните направления в следващия програмен период, би следвало да намерят своето място. най зетне териториалното измерение е от голямо значение за Гърция – и а, би трябвало да се засили така наречената цел 3. където става въпрос за подпомагане на развитието на отдалечените планински райони. Благодаря. А, имате думата, господин Майштад. Господин председател, аз напълно го разбирам. Ми дава твърде малко време, тъй че предварително трябва да се извиня. Наистина ми е невъзможно да отговоря, да коментирам на, на всички, е, всички интересни неща, които се чуха тук. Накратко ще засегна три теми, е, е, по които се изказваха повечето от вас. Първо за ролята на МСП – които са от съществено значение, разбира се, за европейската економика. Всички добре знаем, че голямото мнозинство от предприятията е, са е, предприятия работодатели на по-малко от 200 души. Е, и, и под тази форма се осъществява значителна част от трудовата заетост. Тоест, не можем да пренебрегваме това измерение. И нашите акционери, държавите членки на Европейския съюз, е, гласуваха за значително нарастване на нашите кредитни линии, е, освоявани от търговските банки за финансиране на малките и средните предприятия. Днес е, ние по-добре контролираме ефикасното опозатворяване на тези кредитни линии и можем да установим дали търговските банки наистина ползват тези средства, за да подобрят фактическия достъп на МСП до кредит. Е, от друга страна, госпожа Петикайнен много основателно отбеляза, че не може да говорим само за кредита, трябва да обърнем внимание на рисковия капитал. Да, ние имаме Европейски инвестиционен фонд. Той е, той е наш бранш, на, на, наш филиал, който се занимава с рисково финансиране, това число малки и средни предприятия. Взехме решение да увеличим ресурса на този свой клон, на това свое поделение – а от друга страна, е, Европейската комисия има своята програма СИП за, за финансиране, за рисково финансиране на, на малките и средните предприятия. Напълно телеграфно виждате, извинявам се, но, но, но просто нямаме време. Втората голяма тема, второто направление е за проектните облигации, тъй като очевидно все още е, се ширят някои недоразумения. Господин председателя Делор, моля да ме извини, но когато трябва да обяснявам на журналистите за какво става дума, аз правя разграничение между облигациите Делор, облигациите Юнкер и облигациите Барозо. Лично аз съм и за трите. Но все пак да имаме предвид, че това са крайно различаващи се един от друг инструменти. Облигациите Делор се свежда до какво? Европейският съюз би могъл също да кредитира. Тоест да, извинете, да ползва кредитни средства, за да финансира и инвестиции. То, каква беше идеята на, на господин Делур, Делор на времето, когато той инициира, инициира първите е, трансевропейски инфраструктурни проекти. И подобни облигации водят до нарастване на общия дълг на Европейския съюз. От чисто бюджетна гледна точка това беше чиста ортодоксия. Значи ставаше въпрос за е, ползване на заедни средства само и излично за инвестиции, които водят до увеличаване на общото европейско, европейското богатство. Това е единият вариант. Втората категория, наречена условно от мен облигации Юнкер – е, е форма на взаимно спомагателно финансиране на част от дълга на държавите членки. Това може да стане чрез една европейска дългова агенция. Значи става въпрос за обединяването в, в един пул, ако щете, е, на е, финансовите характеристики на различните държави членки, така че да може да се ползват заемни средства, да има конкретни разработки. Например, групата Брюгел ги е правила – Та, та, фактически колективно кредитиране. И накрая, е, облигациите Барозо, нещо съвсем, съвсем различно, тъй като е, задължава е, задължнява нито Европейския съюз, нито държавите членки. Емитентът е частно дружество, може да бъде смесено дружество, частно държавно, то е проектното дружество, което ще реализира проекта и то емитира проектните облигации. И тези облигации трябва да са от такова качество, че да са привлекателни, чисто технически, за потенциалните купувачи. Е, казвам на господин Гебер, тук изобщо и дума не става държавата да поема целия риск. Не, просто облигациите се насочват целево към определена категория инвеститори, именно дългосрочните инвеститори. За подобни проекти, разбира се, ни трябва дългосрочно финансиране. И тук става въпрос за пенсионни фондове, за страхователни дружества, които обаче имат доста строги технически правила. Те, самите надзорни органи ги подчиняват на такива. Те не могат да инвестират в нищо друго, което, е, което е, няма кредитен рейтинг поне А, а понякога два пъти А. Значи тук става въпрос за проектна облигация и нейното качество вече се основава на качеството на проект. И трябва да, да, да, да, да се направи необходимото облигационната емисия на проектно дружество да бъде оценена от рейтинговите агенции на А, на два пъти А. За тази цел именно се намесва Европейската инвестиционна банка. Господин Йенсен тук даде е, примера на е, е вятърно-генераторните стопанства. Това е точно в десетката е, на, на е, стратегията 2020 е, Става въпрос за възобновяеми източници, обаче рисковете свързани с такива проекти са такива, че търговските частните инвестиционни банки са неохотни. И ето тук могат е, с успех да бъдат приложени проектните облигации. И накрая, съвсем накратко бих искал да засегна нещо особено съществено, а именно е, е, сравнението, което направиха някои от вас с Лисабонската стратегия. Да, Лисабонската стратегия се провали. Защо? Е, защо пък 2020 да се поздрави с по-голям успех? И тук не става въпрос е, толкова за съдържанието на тези две стратегии. Те не се различават особено една от друга. Между другото, е, диагнозата за Лисабонската стратегия е правила. Разликата обаче е, що се отнася до начина на реализация на едната и на другата стратегия. И тук стигаме до въпроса за економическото управление, за европейското економическо управление. Нямаме време, но министрите на финансите и економиката е, разглеждат вече предложението на Европейската комисия за економическото управление. В тази връзка има два е, е, абсолютно необходими елемента. Първо, засилване на общоевропейското управление чрез едни по-значими санкции. И също така чрез един стимулиращ механизъм, благодарение на който държавите членки да спазват по голяма степен общоприетите приетите насоки. И тук не става просто само за принудено изпълнение, а и за разширяване. До сега многостранната договореност се отнасяше почти изключително за бюджетните въпроси. Днешната дискусия обаче сочи, че има и други аспекти на економическата политика, които задължително трябва да бъдат координирани. Е, бих могъл надълго и широко да ви говоря за, за политиката в областта на изследванията. Нашите капиталовложения в научната област биха били по-ефикасни, ако бъдат по-добре съгласувани. А за да бъдат съгласувани, трябва да се приеме многостранен надзор на общоевропейско равнище, не само що се отнася до бюджета, а и до други аспекти на економическата политика. Нямам повече време, господин председател, но, нали, виждате, аз се отнасям особено при сърце към тези въпроси. Според мен това е условието си на екванон, за да се постигне 2020 в Европа. Благодаря ви. Сега ще дам думата на координаторите. Ако може в рамките на една минута да се вместите, за да мога да дам на госпожа Первенш, Перван след това думата и на не. Ами, Трудно ще бъде е, при тези е, е, времеви ограничения, господин председател, но ще се постарае. Нека се направим една историческа прав, справка. Всички тези европейски облигации действат от 1953 година. В 1953 година имаше един проект, проект за договор, който уви така и не видя бял свят, съгласно който Съюзът може да емитира свои облигации, за да финансира собствената си политиката и че нищо особено революционно в това няма и, и още една данна, тук дадена ни от господин Майштад. 500 милиарда или 250. Говорим за, за такива, такива порядъци. Всичко това няма да дойде от частния сектор, нали? Така че, хайде най-накрая да се договорим за една общоевропейска стратегия на публичните, на обществените капиталовложения. Аз тук оставам впечатлението, че е, без дълбоко реорганизиране на е, бюджетните системи на, на Европейския съюз, това няма да стане. И още за е, финансирането на растежа на предприятията. Твърде малко са предприятията в Европа, които успяват да достигнат онази критична маса, за да се конкурират с североамериканските си конкуренти и така нататък. И за това е необходим повече рисков капитал. И естествено, ако той не може да дойде от частни източници, ще трябва да дойде от държавни. Какво друго? Благодаря. Благодаря. Правим разлика а, между понятията и а, има основания за това. Господин Малстат говори за стратегията Европа 2020. Това бяха обаче общи коментари. Това, което чухме днес, че много хора са убедени в това, че а, ако нямаме капацитет, няма да можем да защитаваме идеите на Европа. И няма да можем да изпълним стратегията Европа до 2020 година. Ето защо е важно да се погрижим това, че всички заинтересовани страни, европейските институции, социалните институции да получат заслуженото, за да могат да бъдат постигнати тези цели. Трябва да се използват инструменти, които са ефективни. Например, инструментите от пакта за растеж и заетост могат да, да, допринесат за засилване на реалната економика. Благодаря. Аз смятам, че това, което чухме тук, е много ценно и много полезно. Тук по време на тази дискусия го... трябва да ни е ясно, че ние зависиме един от друг. Не трябва да пренебрегваме това. Трябва да се зачитаме. Някой каза, че трябва да има повече Европа, някой, че трябва да има по-малко Европа, но в крайна сметка ние зависим един от друг и ние сме взаимосвързани по един или друг начин. Два коментара. Господин или лорд Линдън Херисън спомена нещо, което беше много важно и за това, че ам, мислите по въпроса за търговията. Има, имаме нужда а, от пълното участие и ангажираност на Обединеното кралство. Имаме нужда от един отворен вътрешен пазар. На господина от Холандия бих казал, да, може да изказвате критика, но не трябва да обвинявате Брюксел за ам, всичко, което а, се проваля. Не може да обвинявате Брюксел за всяка една неуспешна стъпка. Това, а, това а, просто отразява негативно върху имича на Европейския съюз благодаря, благодаря ви, е, господин е, Майштат, е, за, за отличните разяснения, които ни дадохте, особено, що се отнася до бъдещото развитие на инфраструктурата. И наистина, трябва да намерим нови инструменти вероятно тия облигации Барозо са, са добро на, на решение, защото е, трансевропейските мрежи, ТЕН-10 е, или ТЕН-Т, проектите са на стойност 8 милиарда евро, което само по себе си не, не е достатъчно. Но по-високостойностите проекти, вероятно, ще се ползват с приоритет. Рентабилните проекти също ще се ползват с повече приоритетност. Дали, дали е така? Обаче, в такъв случай, във връзка с въпроса зададен от Перваш Перес, предвид интереса на кохезионната и конвергентната политика, бихме осигурили финансирането на други, не по-малко важни проекти. Проектите облигации биха били интересни за, за е, частните е, е, инвеститори. Е, например, за газов терминал е, на Балтийско море е, или е, за газов терминал тук в Брюксел. Те ще си гледат интереса, а, а ние не можем е, да, да следим само това. Николаус има думата. А, благодаря, господин председател. Аз просто бих искал да кажа, че председателят на Европейската инвестиционна банка каза много интересни неща. Обаче след това се започна е, дискусия около целите на 2020 и все пак не бива да подминаваме въпроса защо се провали е, Лисабонската стратегия. Е, председателят на Европейската инвестиционна банка даде своя отговор, но аз не съм особено съгласен. Този въпрос е на дневен ред. И нека кажа, аз смятам, че 2020 също ще се провали. понеже се основава на, един антисоциал, на едно антисоциално съглашение или споразумение, е, за е, стабилност. Строги санкции, какво ли не. Каквото и да е, според мен е, аз, а, всичко ме навежда на, на тази мисъл. Стратегията ще се провали, въпросния пакт не може да се реализира. Доли големите държави не могат да го реализират при условията на криза. И на второ място, добре, еврооблигации, защо не, е данък върху е, финансовите транзакции, хубаво. Но нещо по-добро от това би било нещо по-стабилно. Нещо, което да гарантира стабилността на еврото. С един по-голям европейски бюджет и по-големи правомощия на Европейската Централна банка. И накрая не знам дали може да ми отговорите, но имам един по-конкретен въпрос. Ако Европейската инвестиционна банка е, има, между другото, и целта да е, намалява неравнопоставеността на различните части от Европейския съюз по линия на кохезионната политика, то тя насочва ли вниманието си към по-слабите, към по-бедните държави? И после вие говорите, че е, инвестиции, които нищо не носят, са прахосени. Обаче в край на краща инвестициите в научно-изследователска и развойната дейност не са ли? Разглеждате и те като разхищени. И най-сетне Европейската банка е посредник между националните бюджети, частните дружества, частните банки, особено, що се отнася до инфраструктурата. И а, а, не, не, нарастват ли разходите за един проект, когато се намеси частния сектор, това не означава ли и също прахосничество? Перваш, както винаги, вие ще имате последната дума. Благодаря. Съжалявам, че председателят на Европейската инвестиционна банка не можа да отговори на моите два въпроса. Първо за е, мобилизирането на частните е, спестявания, а пък и, и въпроса за, за кохезионната политика. Аз а, е, си давам сметка за отговорността на, на различните заинтересовани страни на този етап а, на дебата. А, всички а, а, си спомняме кошмарния провал, а, на Лисабонската стратегия. Подобно нещо не може да се допусне днес. Така че ролята на Европейската инвестиционна банка за е, новаторското финансиране на 2020 е, е нещо, което е, от все сърце приветстваме. Но това няма да бъде достатъчно, както стана ясно. И съответно трябва да теглим полуки от всичко това, в е, хода на други дискусии, които водим успоредно с тази не можем от една страна да казваме Лисабонската стратегия беше провал, а пък в същото време да говорим, че това бе стратегия за знанието, за образованието, като алфата и омегата на успех. И при това да констатираме не по статистически данни на Европейския съюз, понеже Европейския съюз не води статистика за приноса на бюджетите, които вие гласувате за реализирането на европейските стратегии. Вчера Лисабонската днеска стратегия 2020. Статистиката е на, Организацията за економическо сътрудничество и развитие. И според тази статистика, по време на 10 години преди кризата, половината от държавите членки са намалили бюджетните си разходи за образование. И никой не говори за санкции. Никой, никой не ги посочва с пръст тези а, държави, които компрометират собственото си бъдеще и бъдещето на целия Европейски съюз в световната конкуренция. И аз ви приканвам да помислите по тия въпроси. Като гледаме законодателството, което се приема за банките и за застрахователните дружества. Като видим какви са изискванията за собствени капиталови средства, в тази връзка се въвеждат променливи в зависимост от характера на собствените средства. Нали, знаете, експерти ги дадат на първи ешелон, втори ешелон и така нататък. А пък за разходите на държавите членки, единственият разход, видите ли, който се приема да бъде третиран не, нали, по някакъв друг начин, така, е, е разходът, който е, дава възможност за фондовото социално осигуряване. И тук трябва да проведем един съществен дебат. Дебат за начина по който, примерно, се изменя пакта за стабилност, по настоящен това от една страна, и разговор за последиците, за финансовите перспективи, т.е. за бюджета на Европейския съюз през следващия програмен период, въпрос, който занимава вас от националните парламенти, занимава и нас тук и въпрос, по който председателят на Европейската инвестиционна банка Майштат има конкретно послание. Вие посочите, в е, общоевропейската политика има е, е, един безспорен успех на европейското финансиране, това е кохезионната политика. И най-големи резултати се получават на териториално равнище, по места, по области. И след това, изследователно е необходимо на това равнище да се финансира конвергенцията, да се финансира е, е, политиката на, на сближаване. И тук финансовите перспективи трябва да бъдат насочени в, в друга област. Председателят ми взема думата, но аз съм свикнала. С това едно последно нещо. Във всяка от държавите членки правителствата ще е, излязат пред вас в националния парламент и ще кажат Имайки предвид вътрешните бюджетни ограничения, ние не можем да приемем увеличаването